colleagues, good morning. I Добро утро. Откривам заседанието на нашата комисия 28 април. То ще продължи до 12.30. Първата точка от дневния ни ред е доклада на Европол за състоянието и тенденциите в борбата с тероризма 2010 година. Това е точка 18. В следващите минути имаме удоволствието да чуем господин Роб Уейнрайт, директор на Европол, който ще ни представи доклада за 2010 година. Ще ви дам думата да представите доклада и след това, разбира се, ще проведем дискусия с колегите. Заповядайте, господин Уейнрайт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията за поканата да присъствам на вашето заседание днес и да ви представя тъз годишния доклад на Европол за положението с тероризма в Европейския съюз. Раздали сме екземпляри от нашия доклад за тази година. Може би някои от вас са видяли електронната версия, така че вероятно вече сте имали възможност да се запознаете с неговото съдържание. В следващите 15 на минути бих искал обаче да ви представя главните заключения на този доклад. И тук в ъгъла на залата на екрана ще покажа част от данните. Ключовите моменти в доклада са, че общата тенденция в терористичната дейност и терористични актове се намаляват в Европейския съюз в сравнение с миналата година и особено в сравнение с положението преди две години. Също така, е, категорично стигаме до заключението, че тероризмът продължава да бъде сериозна вътрешна заплаха за Европейския съюз, особено исламистските терористи, които все още продължават да планират големи, безразборни атаки. Активността им, особено в Испания и Франция, е все още много висока. А също така имаше и увеличаване на а, насилствени актове от страна на крайно десни и крайно леви среди. Ще ви запозная с някои от главните резултати в подкрепа на тези заключения по отношение на атаки в 6 страни е, е, има 294 успешни или е, осуетени терористични атаки. Освен това има 124 подобни в, в Северна Ирландия, в Обединеното кралство. Ние имаме един технически проблем с обработването на данните за Обединеното кралство поради разлика в статистическите критерии, които се прилагат там в сравнение с нашите. Това е важен технически въпрос, който се осветлява в доклада. Много от терористичните актове, терористичните актове са намаляли с 23% в сравнение с 2008 година и почти наполовина в сравнение с 2007 година. От тези а, терористични актове само един а, се приписва на ислямски терористи. А, това беше в Италия. Сепаратистските организации а, са провели 237 терористически акта, главно всичките в Испания и във Франция, а крайно левите и анархистични а, терористични актове се увеличиха с над 40% в сравнение с 2008 година и се почти отвоиха от 2007 година. Анархистичните и крайно леви групи в Гърция, Италия и Испания а, проведаха 40 терористични акта. Четири подобни десни а, а, акта имаше в Унгария. И почти във всички страни а, се докладва за крайно десни а, прояви. А, незаконната дейност а, на защитниците на правата на животните продължава да буди загриженост. Тяхната дейност се интензифицира през последната година с терористични актове в цяла Европа. И някои подобни актове, които се приписват на тях, приличат много на начините, методите, които използват терористичните групи, например импровизирани самоделни експлозиви. 13 е, страни е, са арестували 587 лица по подозрение за тероризъм през 2009 година. Тази, това е намаление с около 20% от 2008 и с около 30% от 2007. Повечето от арестите бяха по подозрение за членство в терористични организации, е, други свързани с насилствени актове, подготовка, пропаганда или финансиране на тероризма. Броят на жените, арестувани за подобни а, актове е сравнително малък. Те са около 15% от заподозрените лица, арестувани през 2009 година. Мнозинството от тях са свързани с тероризъм, свързан с сепаратистски движения, а в Литва една жена беше арестувана за подготовка на е, терористичен акт камикадзе. Около 100 а, а, деца са арестувани, свързани с исламски тероризъм. 100, а, а, и 87 бяха през 80, 2008 е, година. А, е, над 400 най- бяха обаче арестуваните, свързани с сепаратистски движения. 29 бяха арестувани от, от крайно левите, 22 от крайно десни а, движения. Сега общата карта, която иллюстрира терористичните актове и е, задържените лица през 2009. Тук на екрана виждате общата картина, броят на е, жертвите, е, ранени и убити е сравнително ниска. 7 държавни служители, 5 е, е, полицаи и двама войници бяха е, убити в сепаратистски анархистични атаки в е, Гърция, Испания и Великобритания през 2009 година. Тоест, е, продължава да съществува сериозна заплаха от е, исламистски и сепаратистски, както и крайно леви и анархист, анархистични и терористични групи. Други статични данни, които се да споменат, през 2925 е, съдебни решения, свързани с терористични актове, бяха взети в 11 страни, засягащи близо 400 лица и една неправителствена организация. Повечето от тези решения бяха свързани с оператистски движения, за разлика от 2008 година, когато мнозинството бяха свързани с исламски тероризъм. Процентът на оправдателни присъди се е увеличава от 23% на 17% миналата година. И през 2008 година имаше увеличение на броя на лицата, които бяха съдени. 300, около 390 е, за подозрени, 23 бяха жени и всички те свързани с престъпления, свързани с оператистки. 5 е, от 43 бяха, тримата бяха оправдания. По отношение на исламистския тероризъм, е, страните членки, техните власти все още считат, че това е най-голямата терористична заплаха, въпреки че само един подобен терористичен акт е, е, беше проведен в, Европейския съюз. Смята се, все, че те все още целят непредвидими, да, да организират непредвидими терористични актове, примерно опитите за взривяване на самолета, полета от Амстердам до Детройт, редица арести, свързани с исламския тероризъм, намаля с около 40% в сравнение с 2008 година и единственият терористичен акт от исламска организация през 2009 година е свързан с един либиец, който се опита да проникне в казармите Санта Барбара в Милано. Започнал да крещи на, на арабски и взривил е, е, взривното устройство, което е носил, самият е, един от гардовете е бил раен, самият той а, а, тежко също е ранен. А, също има един а, друг си един егип, египтянин, които са обвинени за притежаване на експлозиви. през... Е, бил е арестуван през 2009 година, но не е бил на вниманието на полицията от тогава насам. Заплахата от исламенски тероризъм в Европейския съюз се влияе до голяма степен от е, конфликтните зони и политически нестабилни страни извън Европейския съюз. Разбира се, тук трябва да се спомене Афганистан, граничната зона между Афганистан, Пакистан и други страни като Ирак, Сомалия и особено Йемен. В същото време смятаме, че Европейския съюз се използва като платформа за подготовка на терористични актове другаде по света. Положението в Северна Африка и особено във връзка с Алкайда в, в исламски Магреб има особено силно влияние върху еврейския свят. Ал-Шабаб в Сомалия, Ал-Каида в арабският полуостров и Йемен и положението в Ирак, Пакистан и Афганистан – са, а, имат най-така голямо отношение към терористичната заплаха а, за Европейския съюз. Сега по отношение на сепаратизма. А, той а, по брой а, на терористичните актове седи на първо място в Европейския съюз. Особено засяга Испания и Франция, разбира се, въпреки че през 2009, 2009 броят на терористичните актове намаля с 4%, броя на смърт на жертвите е, също се увеличи от 4 на 6. От 137 е, атаки, които бяха проведени, една част бяха, голяма част бяха успешни и все пак това са, продължават да бъдат организации, които представляват заплаха за правовия ред и вътрешната сигурност, особено на Франция и Испания. В Обединеното кралство, в е, Ирландия и в Северна Ирландия, главно Ира и продължаващата е, новата Ира продължават да има атаки. Е, двама войници и един полицай, полицай бяха загинаха в тези атаки. Това са главните статистически резултати от нашия преглед на терористичната дейност в Европейския съюз през 2009 година. Нашия доклад стига до заключението за главните тенденции в терористичната дейност. Някои от тези тенденции вече споменах и няма е, на тях да се спирам в по-големи подробности, но искам да очертая две-три други важни тенденции. Все по-често е, исламистски е, терористи използват е, е западни е, е, лица, които са приели тяхната религия. Е, също така предава се по радио и по интернетът. Е, послания на техния собствен език. Слаби държави с големи, голямо мусулманско население, с економически проблеми и е, е, фрагментирано социално, социално отношение общество продължават да бъдат извор на тероризъм, особено в Сомалия и Йемен, например. Следователно, е, гражданите на Европейския съюз, пък и други западни страни продължават да бъдат цел на тероризма. Много често те биват отвли... има планове за тяхното отвличане, главно за откуп, за да могат да финансират своята дейност тези терористични организации. Междувременно исламистска терористична дейност продължава да се провежда от саморадикализирани или отделни индивиди, които действат сами, а не в групи. И това се споменава в няколко от данните, които, докладите, които получаваме от страните членки. Това се потвърждава от наличието на наръчници, пропаганда и материал за набиране на такива бойци по интернет. Интернета играе все по-голяма роля в тероризма в наше време. Освен традиционните средства, терористични и екстремистски организации използват всички нови а, технически средства, за свръзка, пропаганда, парични преводи и така нататък. както знаете, безжичните модеми, преносими компютри и така нататък улесняват тази работа. И разбира се, имейли, преводи на пари и така нататък с тези малки преносими устройства се стават много лесно. Е, по този начин се планират е, атаките, набират се нови терористични, членове на терористичните организации. Е, и за да подчертаят автентичността на своите послания, терористите създават самоличност и онлайн в новият киберсвят. Е, и е, задачата за проследяването на техните финанси, особено финансите операции е, чрез интернет, са важна задача на националните власти в борбата с тероризма. Такава ще бъде тази задача важна и в бъдеще. Дейността на крайните леви, анархистски и десни десни екстремистски организации е със сравнително малък дял от, заплах, от терористичните актове и заплахата в сравнение с исламизма. Тяхната дейност обаче става по-сериозна, по-изявена в няколко страни членки. И така, госпожо председател, за да приключа, искам да кажа, че тероризма продължава да влияе върху живота на гражданите в и извън Европейския съюз и цялостната тенденция е общо взето терористичните актове да намаляват, но заплахата все още е значителна, реална заплаха както за нашите граждани, така и за нашето общество. В никакъв случай не трябва да намаляваме бдителността си, е, и, и националните е, правителства, и институциите на Европейския съюз трябва да продължат упоритата си работа за борба с тези организации в интерес на гражданите на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Уайнрайт. Благодаря за вашата, вашите уводни думи. Има трима души, които са се записали за изказване. Ако има някой друг, който иска да се изкаже, освен тези трима, моля, съобщете ми, за да се запише. Да, още един имаме. Значи стават пет всичко. Господин Демира. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и на вас, господин директор, за чудесния доклад, който всъщност успях да попрегледам още вчера. Благодаря ви за ефикасната работа начало на ръководството на Европол. Искам да изложа някои съображения. Някои са свързани с съдържанието на вашия доклад, а други не са. Но така ли, е, че са по темата. Удовлетворен съм от факта, че плана за действие, произхождащ от Стокхолмската програма, предлага през 2013 година Европол да действа под формата на регламент. Това е добра новина. Защо смятам така? Защото ще се отрази на решението на съвета и освен това ще обвърже много по-ефикасно и решително държавите членки. Говорим за 2013 година, това е вярно, но смятам, че тласъкът, който ще даде Сесилия Малстрюм на тази инициатива, си заслужава както нашата подкрепа, така и подкрепата на държавите членки. Ще ни създаде по-голяма обща сигурност. Това първо. Второ, доклада, който днес ни представихте, привлича вниманието върху факта, че за европейските граждани ислямският, ислямистският тероризъм е най-голямата заплаха, въпреки че статистиките от 2009 година сочат, че само един единствен атентат с подобни ислямистки характеристики бе регистриран в Италия. От друга страна, сепаратисткият, така нареченият сепаратистки тероризъм, който наблюдаваме в Испания, във Франция, във вашата собствена страна, Обединено кралство, в крайна сметка не се възприема като държави, от голяма част от държавите членки и техните граждани като реална заплаха, въпреки 361-та терористични атаки през 2009 година, въпреки шестимата убити. Напомням ви, че в Испания имаше 180 атентати, в резултат на които загинаха трима служители, държавни служители и бяха ранени 60. 124 терористични акта бяха регистрирани в Обединено кралство и 3 загинали, а пък във Франция бяха регистрирани 81 терористични сепаратистки акта. Какво искам да кажа с всичко това? Че това е много по-реална и много по-количествено значима заплаха, отколкото ислямският тероризъм. Това е ясен и безспорен факт, господин директор. Какви мерки бихте предложили вие за това държавите членки и техните граждани да възприемат този сепаратистски тероризъм като същинска заплаха. Именно от това се, от това размито положение на нещата се възползват сепаратистите за своята пропаганда. По съобщението, за което говорих преди малко, съобщението на съвета за развитие на Стохолмската програма, се говори за три синергизма. Европол, така наречения Situation Center и Евроюст синергизъм между тези три организации. Аз мятам, че това е най-накрая правилната посока. Не си съперничим, най-накрая си съдействаме. И в заключение искам да спомена това, че ви отбелязахте справо при това, че Алкайда действа в ислямски Магреб. Споменахте Йемен и Сомалия. Аз обаче бих искала, ако е възможно, разбира се, ако не е възможно, разбирам. Искам да ви попитам за нещо по-конкретно в Мали. В Мали има отвличания. Отвличания целящи, както вие сам подчертахте, финансова облага и пропагандна пропаганден дивиденд. Много мои сънародници, например, са отвлечени в Мали. И след, след 25 дена аз съм начал на делегация на Европарламента, която ще посети Мали. Няма нищо да правим по този въпрос. Отиваме по иммигрантски въпроси. Преди тази мисия обаче, на която ще отида, ще говоря и с вас, и с министра на външните работи на Кралство Испания. Тези въпроси трябва да бъдат обсъждани не предпазливо, а хилядократно предпазливо. Та, искам да ви попитам, ако е възможно, дали може да направите някакъв коментар относно ислямски Магреб, Алкайда и Мали. Поздравления отново и кураж, късмет ви желая. Благодаря. Благодаря, баронеса Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Уейнрайт. Не можах да чуя началото на вашето изказване, но вие говорихте за западни граждани приели а, е, исляма а, е, за а, е, нигерийци и други, които участват а, в такава дейност. Искам да ви задам въпрос във връзка с изготвянето на профили като полезно средство а, за разкриване на заподозрени лица. В писмения доклад, а, разбира се, се набляга на разнообразието от терористични заплахи е, в техните прояви. Защото има и ислямски е, тероризъм. Вие посочихте и сепаратистския, левичарски, анархистски, е, крайно десен, защитници на правата на животните. И то това е само в Европа, да не говорим за допълнителната мотивация, която се наблюдава в Съединените щати. Много се говори за изготвянето на профили. Някои агенции в държавите членки е, проявяват по-голяма откровеност по отношение на други по въпроса за изготвянето на профили. Аз гледам много предпазливо на този е, въпрос. Миналата година е, комисията даде отговор на въпрос за това няма ли по този начин да се е, стигне до е, стереотипизиране, до стигматизация, е, до устарели схващания? Когато говорим за ислямски тероризъм, например, стереотипите водят към азиатец от мъжки пол, но в случая става дума за много разнообразни проявни форми. Имаме сомалийци, имаме нигерийци, имаме е, западни граждани, приели е, исляма. По-нататък, вие казахте, само 15% от заподозрените е, лица са жени, аз бих обърнала внимание не на само, а на 15%. Все пак 15% са жени. И тук не говорим за трафиканти на наркотици, а говорим за тероризъм. Независимо от целите му. Съвсем ясно и откровено, можете ли да кажете, Как гледате на този въпрос и какви законови гаранции трябва да има да не се злоупотребява с профилите? А и каква е ефективността на това средство? Благодаря, Сара. Господин Боргезио. Благодаря. Господин Уайнрайт, аз също бих искал да приветствам работата, която върши Европол чудесната информация, която ни предоставяте, е много полезна. Напълно съм съгласен с вашите заключения. Съгласен съм с вас, когато изразявате надеждата, че Европейският съюз няма да намали бдителността си по отношение на терористичната заплаха и особено заплахата от исламски тероризъм, който според мен е главната заплаха. Картината, която обрисувахте пред нас, не трябва в никакъв случай да ни кара да бъдем прекалено големи оптимисти. Е, разбира се, като оставим а, е, а, е, на страна големите терористични актове, свързани с големи разследвания, не трябва да забравяме, че исламските терористични организации като че ли сега а, използват Европа като главно убежище за своята терористична дейност, като а, трамплин за тази терористична дейност. И а, разбира се, това се подпомага от големи области, а, в които са концентрирани иммигранти от исламски страни. И именно тук а, идва и въпросът ми. Какъв вид действия планира Европол, за да се бори с тази стратегическа промяна, с тази, този нов, тази нова парадигма. Какво би било уместно да се направи е, според вас, за да се предотврати по-нататъчното развитие на тази тенденция, наред с всички нови явления, като по-широкото използване на интернет, например? очевидно сега е много по-лесно да се прехвърлят от едно място на друго средствата, които са необходими за финансиране на терористичните мрежи. Очевидно, финансирането на тероризма в никакъв случай не е намаляло, а може би се е увеличило. То става по канали, които по-трудно се идентифицират и откриват. Тук влизат цели мрежи субсидии на неистински благотворителни организации, създадени именно с цел прикритие. И не трябва да забравяме, че исламската банкова система също е част от економиката като цяло и нейното присъствие трябва да се отчита. Неодавна забелязах нещо, което според мен е аномалия. Един депутат, който пътуваше, пътувал от Брюксел за Страсбург, напуска страната си, но когато той, той се охранява от полицията в своята страна, но когато, когато стигна до границата, неговият полицейски е, ескорт трябва да остане след зад него, защото той не може да отиде в другата държава да продължи да го охранява. Тоест, границите вече не, не съществуват за терористите, но те съществуват за полицията. Тоест, не може полицията на една държава членка да продължи да охранява съответния политик и в друга държава. Също се отнася и за разследванията. Едно разследване, което е започнало в Испания, когато виновните избягат в Италия, е много трудно да бъде продължено в друга страна. Говорим за единно пространство на свобода и правосъдие в Европейския съюз, но това са аномалии, когато едно производство, съдебно производство не може да мине от една страна в друга или полицията не може да прекуси границите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Уейнрайт за неговото изказване. Добрата новина, според мен, е, че тенденцията е нисходяща. Това е добре, но продължават е, да, да съществуват над 300 най-малкото приготовления за атентати. В Холандия миналата година имахме много неприятен случай с, с психически неуравновесен човек, който се опита да нападне а, кралицата с Сузуки Суифт. Това, което ме притеснява е разпределението по категории. Огромният брой регистрирани случаи е, са свързани с сепаратистско насилие. Тази терминология е интересна. Говорим за е, левичарско насилие, крайно дясно, анархистично, сепаратистко, отделно терористично. Но е, Минимален е броят на проявите на ислямски тероризъм в сравнение с останалите. От тук и въпросът ми. Достатъчно рационално ли са разпределени средствата? Като че ли ние сме се вторачили в ислямския тероризъм? И се води една много рационална, много сериозна борба, в която средствата се насочват към най-голямата заплаха. Но човешката природа понякога е рационална. А, ние предпочитаме чуждия враг – защото външната заплаха винаги по-лесно завладява въображението на хората и ги настройва срещу него. Но дали винаги е най-рационално натам да насочваме средствата си? Направена ли е такава оценка? Защото зная, че за разлика от борбата срещу другите форми на тероризма, тероризма не беше създаден на 11 е, септември, преди това винаги сме имали и левичарски, и крайно десен, и държавен тероризъм, и всякакви други видове а, е, тероризъм в Европа. Години и векове наред. Но през последните 10 години ми се струва, че борбата срещу ислямския тероризъм сериозно подкопа върховенството на закона, гражданските свободи и демократичния контрол върху начина по който противодействаме. Защото, между впрочен, ситуационния център, колеги, ще бъде част от службата за външна дейност. Нямаме представа какво правят те. 110 души, без никакъв демократичен контрол. Никаква представа нямаме с какво се занимава ситуационния център. Нашата демокрация пострада през последните 10 години така както не е страдала бо, а, през предишните години, а, когато водихме а, борба срещу другите форми на тероризъм а, с полицейски средства и чрез организации като вашата. Мисля, че не само в тази годишния доклад, в докладите през годините все по-ясно проличава, че не разходваме разумно средствата. Благодаря, господин Елчев. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин директора, който ни представи един доклад изключително важен, много интересен, особено с добре структурираната статистическа материя в него. И освен това искам да кажа, че съм доволен, че доклада не се приема формално, а поражда тази дискусия между нас. За мен лично ядрото на дискусията наистина е опитът ни да прецизираме класификацията на различните видове тероризъм. Аз смятам, че природата на тероризма има своя вътрешна динамика, свои основни причини и своя хронология. Така, например, след разрушаването на двуполюсния модел на света, след изчезването на Съветския съюз, част от видовете тероризъм, инспирирани от идеология, изчезнаха. Вече нямаме червени бригади, роте арме фракцион и всякакви видове крайно леви радикални терористични групировки. Част от тероризма, който се вдъхновяваше от идеите на сепаратизма, също изчезва. Спомнете си Косово, където имаше елементи на тероризъм в действията на някои косовски, албански паравоенни формирования. Но Косово получи независимост и отпадна необходимостта да се хвърлят бомби и да се стреля по представителите на официалната власт. Спомнете се как една високо уважавана държава в центъра на Европа, Чехословакия, се раздели мирно, модерно, културно, цивилизовано, като сега и чехите, и словаците са наши приятели и колеги в Европейския съюз. Щеше ли между словаците да възникне тенденция към тероризъм, ако не беше решен чрез разделяне на държавата въпроса за това искат ли да живеят заедно или не? Ето как можем да стигнем до извода, че тероризъм, който се вдъхновява от идеите на сепаратизма, без да бъде подценяван, той също е опасен, но той е по-краткосрочен. С отпадане на първопричината този вид тероризъм също може да изчезне и да отпадне. И не е такъв въпросът с радикалния ислям. Неговите цели не са краткосрочни, те не са средносрочни, неговите цели са вечни. Аз говоря за най-радикалните личности в най-радикалните среди на исляма. Говоря за течението на уахабизма, Лахабистите са тези, които извършиха атентатите наскоро и в метрото на Москва. Това са хора, които нямат краткосрочна, краткосрочна цел, около която ние бихме могли да разговаряме с тях, да водим диалог. Те нямат обща адженда с модерния свят. Те искат прилагане на ценностите на шерията в рамките на нашата планета. Ето как радикалният ислям като вдъхновител на вид тероризъм отива на първо място и тук правя едно предложение. Нека докладите в бъдеще, следващите доклади, ако е възможно, да включват малко информация за опита на държави извън Европейския съюз. Опити за париране на тероризма, вдъхновяван от радикален ислям. Защото аз не принадлежа към крайните оптимисти. Съединените американски щати си остават цел номер едно на радикалния ислям, но от 9 години те успяха да затворят своята страна, да я капсулират, да я запазят. Това разбира се не е чудесно, не е хубаво, но то е факт. Европа, Европейския съюз изглежда далеч по-неподготвена. И ако радикалният ислям реши, че колкото по-трудно е да атакува американски цели на американска територия, той с още по-голяма лекота може да реши да атакува не непременно европейски, но пак американски цели на европейска територия. И тогава ние ще имаме двойно по-остър проблем. Благодаря ви. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Wainwright. Auch recht herzlichen Dank für Ihren Bericht. Ich fand das auch. Благодаря, господин Уинрайт. Благодаря ви за доклада. И аз го намирам за много интересен. Три-четири бележки имам. Коментара по-скоро. И да ви кажа и аз, че и сепаратистите са намерили начин да действат още, в още по-болезнена степен. Имам предвид левичарските атентати. И в Унгария, например, друг един вид тероризъм, който бихме могли да наречем интегристки или фундаменталистки. Той също се обостря. Не знам дали може да ми потвърдите дали този интегристки, фундаменталистки тероризъм все още не е опасен в такава степен, както останалите, дали атентатите са рядкост и могат да бъдат преборени. Ако си сменим ролите и аз представям вашия доклад, а вие сте на моето място на слушател, не като евродепутата, като обикновен слушател, бих искал да попитам какъв политически имидж, какви политически послания бихме могли да извадим от този доклад? Какво е важното според вас за превенцията, за превентивните мерки? Дали не бихме могли да се запитаме за необходимостта от специфична програма или просто да вярваме сляпо на данните, които идват от САЩ? По въпроса сега за интернет, съгласен съм, че е много важен инструмент при подготовката на тези атентати и терористични актове. Е, бих попитал, как според вас бихме могли да парираме, да спрем тази обмяна на информация по интернет канали? И какви са политическите действия, които трябва да предприемем, политическите изисквания, които можем да поставим. Дали не трябва като личности и като финансови разпоредители да не изработим повече инструменти, които да ни позволят противодействие. Дали няма начин да овластим Европол да събира повече и по-надежни данни чрез европейско съдействие или чрез трансатлантическо сътрудничество. Благодаря. <clears throat> Добър ден. Благодаря. Благодаря за това, че сте днес тук сред нас. Искам да подчертая, че съм особено заинтересувана от тероризмът, който аз смятам за сериозна и реали, реална заплаха. Често говорим за него, но често чуваме и гласове, които твърдят, че се преувеличава, раздухва заплахата, за да се контролират гражданите. Вие обаче ни уверихте всъщност още веднъж, че колкото и да се умалуважава привидно тероризма, броят атентати и терористични актове нараства. Аз, за съжаление, познавам истинското лице на тероризма, на тероризма на испанската, на баската сепаратистска организация ЕТА. За нещастие, казвам, я познавам, защото ета уби брат ми и снаха ми. Въпросът ми към вас е какво можем да направим, за да спрем тази международна подкрепа, на която се радват някои от сепаратистските организации, дори тук в парламента се чуват думи на подкрепа към ета. Това е оскърбление, това е унижение. Това е посегателство върху човешкото достоинство на жертвите на този продължаващ тероризъм. Понякога се подкрепя Ерри Батасуна, политическата партия, подкрепяща ета. Тук в парламента и навън чуваме думи, окачествяващи терористите като пострадавши от някакво държавно действие. Питам ви, как смятате, както всъщност вече ви попита колегата Диаз Демера, как смятате, че бихме могли да засилим пропагандната машина, която да ни позволи да представяме терористите като престъпници, като терористи и освен това да окажем психологическа подкрепа на жертвите. Аз съм част от жертвите участвам в а, асоциации на жертвите, така че въпросът ми е как бихме могли да направим така, щото същинското, жестоко, брутално лице на тероризма да бъде безжалостно разобличено. В държави като Куба и Венецуела съвсем скоро разбрахме, че ФАРК работи заедно, ръка за ръка с ЕТА и те си съдействат, а ние тук в Европа не можем да си съдействаме, за да ги преборим. Благодаря. Well, uh, if... Благодаря. Ако никой друг не иска да вземе думата, нека да чуем сега господин Уейнрайт. Благодаря. Благодаря за много интересните въпроси. Много оживена дискусия по темата ще разделя въпросите на три групи, с ваше позволение. Първо, правили сме да е, обръщаме най-голямо внимание на ислямския е, тероризъм, не се ли е, борим недостатъчно с сепаратистския? Аз мисля, че нямаме право да избираме. Има общи елементи на тероризма и най-важното е да имаме една широка и гъвкава рамка на политическо равнище сред правоохранителните а, органи и широката общественост, ако щете, така че а, да бъде защитено обществото от всички прояви на тероризма активно и успешно. Ако ще правим избор, ние ще вървим в грешна посока. В отговор на въпроса на госпожа Индвелт – не може да се каже, че от наша страна има хиперреакция на ислямския тероризъм. Той по-остро се усеща от гражданите, от правителствата, от правоохранителните органи. Разбира се, те реагират по-остро на него, което има своята предистория и тя не е само 11 септември, но и жестокостите в Мадрид и Лондон – които а, се случиха съвсем неодавна. Господин Илчев, ако произнасям правилно името, целите а, на този тероризъм са съвсем различни, вие казахте. И има някои аспекти на този тероризъм, а, който, а, които го обособяват, открояват от останалите разузнавателните данни, които се събират всекидневно от националните е, власти, показват, че ислямистите продължават да бъдат активни поне в част от държавите членки на Европейския съюз и имат потенциала, както и преди в Лондон и Мадрид, да причинят много тежки загуби и жертви сред е, гражданите. Само преди няколко месеца се случи инцидента с полета Амстердам-Детройт. Това е реална заплаха. Никой от нас не бива да я омалуважава. С тази оговорка все пак, както каза господин а, Демейра и някои други оратори, в Испания и Франция най-вече заплахата от а, а, дейност, свързана с ета, става все по-видима и застрашава живота на все повече семейства. Със сигурност в някои европейски държави е, трябва да се отдаде приоритет на действията срещу тези групи. Какво още можем да направим в тази посока? Според мен, на глобално равнище в Европейския съюз имаме възможности да преосмислим и засилим колективните си действия срещу тероризма и другите форми на тежки престъпления в бъдеще. Лисабонския договор ни дава тези основания. За пръв път имаме интегрирана единна стратегия за вътрешна сигурност. Изпълнението, разбира се, едва започва е, сега по времето на е, Испанското председателство. Те първа се оформят механизмите е, с които е, ще се работи на практика, но поне дейността е започнала. И ние вече интегрираме различните елементи на работата в областта на сигурността в единна стратегия. Разработването на стратегия и свързаните с нея механизми за изпълнение, които тук е, в Брюксел се разработват, е много важна крачка напред благодарение на договор от Лисабон и Стокхолмската програма. Така може по-единно, комплексно да реагира Европейския съюз в сравнение е, с реакцията на способностите на национално равнище. Разбира се, е, най-голямо внимание се обръща на националните инициативи и не толкова на европейските на нивото на Европейския съюз. Европол – и останалите организации събират данни и могат да осигурят един по-непрекъснат обмен на информация с участието на националното равнище. Господин Боргезио и други зададоха конкретни въпроси за финансирането на тероризма. Трябва ли ни европейска програма? Аз мятам, че слабост на реакцията на тероризма на Европейския съюз е, че не разполагаме с ефикасна европейска програма за проследяване на а, финансирането на тероризма. Странно е, че разчитаме на трета страна за предоставянето на данни по тази толкова полезна правоохранителна схема. Дали да имаме такава програма? Аз разговарях с комисаря Малмстрём и средица други. Аз мятам, че Европол е в състояние да даде своя принос, особено като имаме предвид експертните ни познания в противодействието на тероризма, натрупани експертен опит в проследяването на финансирането на тероризма. И особено като имаме предвид много енергичното ни действие за защита на личните данни. Ето защо ние можем да направим една програма, която да уравновесява потребността на правоохранителните органи да проследява финансирането на тероризма от една страна и от друга страна максимално висока защита на основните права. Успоредно с това господин Демейра попита за а, бъдещия регламент за Европол. Мисля, че а, това ще бъде много важно в бъдеще, не само конкретно за а, е, тази агенция, но и като цяло за европейското противодействие на е, тероризма и организираната престъпност. През 2012-2013 е, ще станем свидетели на а, важни промени а, в а, нашата дейност спрямо тероризма, организираната престъпност и засилване на демократичния контрол, конкретно в Европол. И в заключение още няколко думи. Баронеса Латфорд попита за профилите на европейско равнище. Аз нямам опит на базата, на който да ви отговоря. Има примери за профили, които се използват повече или по-малко на национално равнище. Няма о, ярко очертала се тенденция на европейско равнище в тази посока и няма последователно прилагане на каквато и да било е, съгласувана европейска система за изготвяне и използване на профили. Съгласен съм с вас. Опасно е, е да се прилагат стереотипи и същевременно е възможно да се откроят възможни тенденции в проявленията. През последните години се обезпокоени от връщането а, на джихадисти от различни конфликтни зони в обществото, където те продължават своята дейност и привличат и други лица. Но аз съм съгласен с вас, че прекаленото обобщаване води до обратен резултат. Не можем да кажем, че профила включва мюсюлманската общност като цяла, но се боя, че тук по-конкретен не мога да бъда, освен това, което казах. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако не, ви моля да ми напомните, госпожо председател. Благодаря, господин Уейнрайт. Двама колеги искат да вземат думата още веднъж. Първо, господин Диас Демейр. Много благодаря, госпожо председател. Бих искал нещо съвсем накратко да отбележа като принос към дебата особено след изказването на Софи и след отговорите на господин директора. Така, ясно е, че джихадистите имат четири цели. Първо, да вербуват, след това да се молят, след това да се бият и накрая да събират пари. Кои са основните цели пък на сепаратистския тероризъм? Първо вербува, след това се бие, воюва, след това събира пари и на четвърто място обърква. Обърква, за да може да разчита на социална подкрепа, внася смут и така, ако сложим една обща шапка, която да наречем радикализация и която е една от целите, които борим, цели, които те се стремят да постигнат, а пък ние да преборим, то под тази радикализационна шапка – мисля, че е лесно да намерим начин за демократично противодействие, особено след като ясно сме уточнили какви са разликите между двата вида тероризъм и целите, които те преследват. Разбира се, това е просто едно спонтанно изказване, не е плод на задълбочено изучаване на тероризма. Благодаря. Съвсем накратко, госпожо председател, искам да се противопоставя на нещо, че ако се задават критични въпроси по отношение на борбата с, тероризма и нената организация, това значи, че подценявате опасността от тероризма. А това съвсем не е така. Дори само една единствена туристична атака може да нанесе много сериозни вреди, не толкова като жертви, но като на щети на обществото. И за това а, не става дума за а, от, пренебрегване на опасността. Става дума за това нашата реакция дали е достатъчно рационална. А, това са неща, които засягат а, не едно лице и семейство в целия Европейски съюз. Напълно сте прави, разбира се, в Испания – е, има много повече е, граждани на Испания, които са засегнати от сепаратистския тероризъм, отколкото засегнати от исламския тероризъм. Въпросът е дали средствата се разпределят по най-рационалният начин. Аз не съм убедена, че това е така. Мисля, че а, е, финансовите и материални средства, които отиват за борба с исламския тероризъм, като че ли не са достатъчно пропорционални не съответстват като че ли на размера на заплахата. Може би бъркам. Но това е тенденция, която трябва да се проследи година след година във вашите доклади. Значи, в никакъв случай не подценявам или не отричам наличието на заплахата, но не мисля, че нашата реакция спрямо тази заплаха е напълно рационална. Eh, Госпожа Ромеро. Да, благодаря и аз искам да ви благодаря за вашето присъствие и за вашето изказване. Искам обаче някои пояснения да ви помоля да направите относно една от графиките. Аз ги загледах, но не можах да им намеря логично обяснение. По въпроса за терористичните актове през 2009 година казахте, че има един ислямистски атак акт и 230 сепаратистки терористични акта. А пък тук в папката пише за подозрени, за подозрени и арестувани ислямисти 110, а пък арестувани за подозрени сепаратисти 430. Няма като че ли пропорция. Съотношението не е едно и също. На какво се дължи това, ако обичате? Господин Вайнрайт. А благодаря. Мисля, че логиката е следната. Реалността е, че исламските терористични организации са все още много активни. Може само една терористична атака да е била проведена успешно миналата година, но много повече са били планирани и се планират. Значи, това е една неотслабваща заплаха за нас, исламския тероризъм. И националните полицейски власти успешно предотвратиха редица атаки след касапниците в Лондон и Мадрид. Това е успех на нашето общество. Факта, че някои от тези успешни полицейски операции завършиха с задържането и успешното съдебно преследване на терористите е също успех на нашето общество. Така че не намирам липса на логика в цифрите, които ви представих. Сега във връзка с другите въпроси. Ние не, не избираме кой тероризъм ни заплашва повече. Тероризмът сам по себе си е заплаха за европейското общество и ние трябва да се борим с всички форми на тероризма, а, с еднаква енергия във всички страни, с общи усилия, а, за което има обща политическа воля. А, в никакъв случай не, не, не, не смятам, че Европейският парламент не подкрепя тази идея. Аз опитах да ви представя възможно най-уравновесена картина, без по някакъв начин да давам преценка коя форма на тероризма в момента е повече или по-малко опасна. По отношение на тероризмът като заплаха за Испания и Франция, трябва да кажа, Европол от много години оказва помощ и подкрепа на тези страни. И дори в публикуването на този документ ние се опитваме да посочим, че всички, дори извън тези две страни, трябва да знаят за съществуването на тази сериозна заплаха за на гражданите на Франция и Испания. Миналата година, неодавна имахме, бе убит един полицай във Франция от терористи от ЕТА. Тоест, ние трябва да продължим да реагираме най-енергично на тази заплаха. Всички, включително Европейският парламент, трябва да се стремят да помогнат на нашите, на нашите, подпомогнат нашите обединени усилия. И в, в, в тази светлина трябва да кажа, че днесният дебат според мен беше много полезен и конструктивен. Софи. Само за това, че вие казахте колко много са предотвратените атентати – 294 обаче пише, че са усуетени, прекратени или извършени. А, след това казвате, че само един е извършен. Има противоречие в докладите ви. Okay, I will need to... Добре, може би ще трябва да разгледам по-подробно записаното. Аз знам е, каква е разузнавателната картина днес и миналата година, както е отразена в доклада. Полицейските служби във всяка държава членка всеки ден работят по заговори а, и осуетяват атентати, организирани от исламския тероризъм. Аз не преувеличавам. Има е един случай на успешен а, атентат, когато след това е проведено разследване, има задържани лица, пред, на, на които е предявено обвинение, това не значи, че е единствения случай в Европа. Заговори, приготовления има а, в Европа и за това данни има. Но по а, съображения за сигурност държавите членки са а, преценили по този начин да отразят мащаба на полицейските операции но аз мога да потвърдя пред вас. Годишно в Европа има повече от един заговор за ислямски атентат. Дано да ви помогнах с разясненията си. Е, Господин Диас Демера, да, нещо малко нюанс. Софи, често статистиките събират, сборуват потиснатите, осуетените, избегнатите актове. В случая СУИТ, например, имаме сума на осуетените и на задушените в зародиш. Ето, може би това е обяснението на разликата, която ти виждаш. Благодаря. Благодаря, господин Уайнрайт. Благодаря е, за е, вашите разяснения. Благодаря за отговорите на въпросите. Е, това беше много важен дебат. Желаем ви успех в по-нататъчната ви работа. Благодаря. Uh, and now... И сега минаваме към следващата точка от а, нашия дневен ред и това е 19-та точка. Става дума за единна процедура за кандидатстване за прибиваване и работа. Докладчикът Вероник Матю от НП. Както знаете, госпожо Матю, нашият докладчик е, работи упорито, за да имаме първо четене на този важен въпрос. Е, беше проведена среща с е, съвета и комисията в началото на април с участие на докладчетите в Сянка. Не всички обаче успяха да присъстват на тази среща. Госпожо Матю, бихте ли ни представите ли първите резултати от тази среща? Очаква се на 5 май още една подобна среща да бъде проведена. Ще дам думата първо на госпожа Матю и след това на представители на председателството, които надявам се са тук. А, имаме представител на Европейската комисия, така че мисля, че можем да пристъпим към тази точка от дневния ред. Госпожо Матю, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви напомня, че предложението за директива предвижда единствена единна процедура за кандидатиране за прибиване, пребиваване на работа, като се даде едно единствено разрешение за пребиваване и работа. Става дума за граждани на трети страни, които желаят да пребивават и работят законно в страните на Европейския съюз. Както казахте, госпожо председател, имахме много срещи с докладчиците в Сянка и тристранна среща с службите на комисията и на съвета. А, мисля, че сме съгласни по редица пунктове. Докладчиците в Сянка и аз самата искаме този текст да бъде прият час по-скоро и правим всичко възможно за това, да постигнем това. Сега, има реди... някои пунктове, по които не сме съгласни. Това е приложното поле на директивата. Е, комисията е, по заетостта е, се тревожи за това какви права ще бъдат дадени на гражданите на трети страни. По отношение на приложеното поле на директивата, преди всичко става дума за сезонните работници. Комисията се ангажира да представи своите предложения в най-кратък срок. Положението на бежанците и онези, които искат обежище, е обект на а, м, директива, която е така много по-щедра. Е, тя ни дава, е, на редица за срещи, които проведаха, не бяха дадени необходимите гаранции. На този етап искам да кажа, е, че днес след обещия ще имаме за среща с, с докладчиците в Сянка и искам да кажа, че а, а, опитваме се да разширим полето на действие, но но ако го решим прекалено много, ще настъпи катастрофа и няма да получим решение на първо четене. Предложението за директива вече беше предлагано в 2001-2005 година и до сега не сме постигнали споразумение. И, и за това е моята позиция, а това е фактически и координираната позиция на редица други колеги. Предпочитаме да приемем един текст, макар и минимален, към който можем по-късно да се върнем, за да разширим приложното поле на този текст, да го подобрим, отколкото да бъдем максималисти от началото а, а, по отношение на приложното поле и по отношение на исканията на комисията по заетостта а, и а, по този начин а, да а, катастрофира а, преговорите и да не може да бъде отново прият текста. А, искаме да получим а, определени гаранции по отношение на прозрачността и да се прилагат обективни и прозрачни критерии. И по този въпрос сме съгласни. Имахме в, в 3 часа след обед, ще се срещнем с доказите в Сянка. Надявам се, че ще постигнем споразумение. Идната сряда, както вие казахте, на 5 мей, ще имаме среща с тристранна с представители на комисията и съвета и се надяваме, че ще стигнем до споразумение на първо четене да бъде прият текста. Благодаря. Благодаря, Вероник. Междувременно пристигне господин Сименес, представител на съвета. Ще дам нему думата и след това ще преминем към обсъждане на въпроса. Благодаря, госпожо председател. Позволете да започна с а, думи на благодарност от името на съвета и на Испанското председателство на докладчицата Вероник Матю за начина по който си сътрудничи с нас. Това е пример за нас, за сътрудничество, за съдействие и за техническо взаимодействие и сме убедени, че това ще се отрази благотворно на качеството на крайния резултат. Знаем, че вашата комисия работи и се съсредоточава все по-тясно върху приложното поле на тази директива. Както каза докладчицата, всичко, което бъде включено като изключение на това приложено поле, трябва да бъде много добре подплатено с аргументи. Член 3, алинея 2 на директивата предвижда изключенията от приложното поле, които са свързани с технически, ако можем така да ги наречем, причини. аз съм убеден, че комисията може да се справи с регулирането на тези изключения. Сега, по въпроса за сезонните работници, така наречените season workers на английски, вече съм ви изложил причините, поради които те са изключени от началното предложение на комисията. Това е важно да се знае. Те са изключени по простата причина, че съществува вече един текст, редакция, която е предвидена за друга директива, която ще регулира именно това работните условия на сезонните работници. Така че ще има специална директива. Тази директива вече е включена в Стокхолмската програма, одобрена от държавите членки, включена и в работният план за изпълнение на Стохолската програма, представени от комисар Малстром миналия четвъртък. И така, съветът, както може да видите, и комисията също така, са се захванали <laughs> на работа, до степен такава, че след няколко месеца едва ли не ще имаме възможност да запознаем с начален вариант на тази директива. Има гаранции за това, че резултатът ще бъде положителен. Защото преговорите още от самото начало са, се основават на принципа на равенство, равнопоставеност на всички работници от Евросъюза. И това ще бъде пренесено и върху работата под специфичната директива. Сега по въпроса за измененията, особено на член 12, предложен от Комисията по трудова заетост, когато определим какви са приоритетите на подпомагащите комисии, то тогава ще изразим и нашето по-конкретно мнение върху техните изменения. Благодаря ви. Благодаря, госпожа чуете. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството. Ние проведохме среща на докладчик с докладчиците в Сянка, ние представихме своите позиции и сега ми се иска да изложа своето становище по ограничаването на приложното поле на предложения акт. знаем, че тук става дума за регламентиране на труда на сезонните работници. Беше направено такова предложение. Години наред се обсъждаше и се надявах, ако не през пролета, поне през лятото този документ да стигне до парламентарната си фаза. Защото самонетите сезонни работници не попадат в приложното поле на настоящата директива. А знаем, че сезонните работници могат да работят в Европейския съюз, да плащат данъци, но ако няма акт, който регламентира тяхната дейност, те могат лесно да станат жертва на всякакви видове дискриминация. Сезонните работници в чужбина допринасят за економиката на съответната страна, като плащат данъци, плащат осигуровки и би било погрешно да не се прилага нормативната уредба и към тях. Това е право на, на сезонните работници, включително и правото им на сдружаване в синдикални организации. Ето защо ви моля да обмислите възможността за включване на сезонните работници е, в приложното поле на директивата. Иначе е, те ще бъдат маргинализирани. Днес е, след обед ще проведем още една среща, на която е, ще се постараем да постигнем консенсус. Но искам да предупредя всички колко опасно е да протакаме. Необходимният документ, който регламентира труда на сезонните работници. Имаме това предложение и се затруднява работата ни, ако по него спираме. Благодаря. Аз ще говоря кратко. Не съм запозната с този въпрос. От няколко дни се занимавам с него, така че не познавам всички перипетии, през които въпросът е преминал, но трябва да кажа, че ние подкрепяме подходът на докладчика, ще продължим да го подкрепяме. И като слушам госпожа Блинкевичуте, изглежда, че сме близко до споразумение. И това е възможност, която едва ли трябва да изпуснем. Разбира се, ще има възможност да се върнем към този въпрос на по-късен етап защото знаете, че всички въпроси, свързани с миграцията, са свързани с редица проблеми. Общо взето подкрепяме подхода на докладчика. Госпожа Ламбърг. Благодаря. Благодаря. Извинявам се, че закъснях. Но тича между две парламентарни комисии. След 20 на минути гласуваме в комисията по труда. Зная а, каква е позицията на съвета. Според тях съществува а, известно напрежение, конфликт между приложното поле и правата. Интересна е тази преговорна позиция. Максимално приложно поле, максимални права. Мисля, че има стратегия и от наша страна, за да не бъдем минималисти, когато започваме преговорите с съвета. В това досие е важно, според мен, да дадем европейски принос по темата. Тревожа се, че за сега сме се задълбочили само в това, което могат да направят държавите членки по отношение на правата за определени е, категории работници и права. И е, изискванията за кандидатстване и така нататък. Докладчикът представя възможно е, решение – от работодателите или отделните работници в или извън страната. Това ще е важно и за работниците и за работодателите. Много малки и средни предприятия обясняват че за големите корпорации е много лесно да се справят с работниците от трети е, страни. Имат е, специални отдели, специални структури. За малките и средните предприятия е много по-трудно да поемат и да управляват е, цялата а, бюрократична работа, която се изисква, когато те приемат работници от трети страни. Ето защо е важно разпоредбите да са ефикасни и е, да бъдат в интерес на отделните работници, на работодателите, независимо от разбера им. Благодаря. Сега давам е, думата на представителя на комисията. Заповядайте. <clears throat> Благодаря, госпожа председател. Да кажа нещо за обхвата. Като ви напомня, философията на първоначалното предложение. Както винаги сме казвали, онези, които са изключени от обхвата на а, тази директива, те са или обхванати другаде, от други законодателни актове, защото, например, това, това е въпроса с бежанците, или пък ще бъдат обект на регулиране, техните проблеми ще бъдат уредени от други законодателни актове. То, такъв ще бъде случай с сезонните работници. И ние потвърждаваме намерението си да внесем предложение за сезонните работници тази година. Това е включено в работната програма на комисията за тази година, включено и в плана за действие на комисията в рамките на Стокхолмската програма т.е. сезонните работници попадат в една категория, която ще бъде обект на регулиране. И затова сезонните работници не са включени в тази директива. това е всичко, което исках да добавя като разяснение. Благодаря. А сега давам пак думата на докладчика. Госпожа Матю. Благодаря, госпожо председател. Нямам нищо а, а, да добавя. Ясно беше казано какво е положението с сезонните работници. В първоначалното си изказване казах, че ще искам декларация в пленарна зала в този смисъл, за да бъде това намерение официално потвърдено и сега очаквам срещата с докладчите в Сянка днес след и по-нататък тристранната среща. Благодаря. Така, уважаеми колеги, приключваме по тази точка от дневния ред. И имаме още време до 11 часа, затова се налага да обявя почивка, защото в 11 часа имаме съвместно заседание с подкомисията по правата на човека и имаме среща с върховния комисар на ООН за бежанците, господин Готиерес. Затова, моля ви, бъдете точно тук в залата в 11 часа. До тогава обявявам почивка. Let's, <clears throat> let's reopen our uh, meeting. И така, продължаваме заседанието. И а, това е съвместно заседание с подкомисията по човешките права и комисията по развитието. С, с госпожа Хотала ще бъдем съв, съпредседателки и с госпожа Джоли от комисията на по развитието. Госпожа Жоли не можа да дойде, госпожа Хаутала в момента гласува в, в а, комисията по външните работи, но ще дойде а, много скоро. Бих искала да изразя а, нашето задоволство а, от това, че а, Върховният комисар по въпроса на бежанците господин Готерес е тук най-напред да му кажа добре дошъл, господин комисар, да го поздравя а, за неговото преизбиране на 22 април, а когато Общото събрание а, гласува да поднови вашият мандат а, за още 5 години. А, мисля, че това а, е знак, че качеството а, вашето качество като ръководител се признава и че ние в Европейския парламент сме ще радваме, че ще може да продължим нашите конструктивни отношения с вас, господин Готерес, и с организацията, която ръководите. В това отношение бих искала да се възползвам от тази възможност да подчертая нашата благодарност за ценният принос, на, на службата на Върховния представител по въпроса на беженците на ООН. Как е, ще проведем а, е, нашата работа през 90-те минути на наше разположение? Предлагам най-напред да изслушаме изказването на Върховния комисар. След това ще дам думата за изказвания и когато дойде госпожа Хаутала, а, тя вече е тук. Ако сте съгласни, следователно, след като изслушаме встъпителното слово на господин Готерес, госпожо Хаутала, ще ви предам председателството на това заседание. Господин Готерес, давам ми думата, за да ни разкажете какви са перспективите на политиката на вашата служба какви проблеми стоят пред вас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да бъда сред вас в Европейският парламент. Никога не съм бил депутат в Европейския парламент, но 25 години съм бил депутат в моята страна. Винаги съм бил съпричастен към европейските проблеми и затова се чувствам сред вас от дома си. Знам, че този парламент винаги е, е бил много силно ангажиран с защитата на бежанците и тяхното положение. Сега да кажа няколко думи за тенденциите на бежанските потоци в света, Европа и нещо за службата на върховния представител. Накрая ще говоря малко и за бъдещето. Като погледнем днешния свят, броят на беженците и други а, разселени лица е сравнително стабилен през последните няколко години. Около 16 милиона а, беженци имаме, а, 27 милиони вътрешно разселени в собствените си страни поради конфликти и редица а, беженци. броят на беженците също в Европа е около четвърт милион през последните две години остава стабилен. Тази стабилност показва от една страна устойчивостта на конфликтите и от друга страна колко трудно е да се намерят трайни решения. Направихме, положихме големи усилия за да помогнем за е, установяване е, на бежанците. Броят на такива установени в нашите страни бежанци е почти двойно. Имаме постижения в, в приобщаването на бежанците е, в страните, в които дадохме танзанско на националност, танзанско гражданство на 60 хиляди граждани на Бурунти. На 160 хиляди граждани на Бурунди. Става дума за опазването на безопасността и достоинството на беженците. Обикновено помагаме на хората. Около 800 до 1000 до 1 милион са дълени, на които помагаме да се върнат от дома си. Миналата година бяха толкова. Но, както казах, конфликтите продължават и има а също така и ситуации, които проистичат от конфликтите, които допринасят до нестабилността. Трите най-големи вътрешни операции а, в Суда, Южен Судан, Афганистан и така нататък. А, а, нашата работа беше много трудна. Сега да кажа нещо за операциите, в които участваме. Има два вида такива а, ситуации – първо една а, така дъга, кризисна дъга, от която идват две трети а, от беженците. Значи от Южна Азия до Африканският рок. А, става дума за редица страни, на които помагаме. Судан, Чад, Сомалия и а, страните около Йемен. А, две трети от всички беженци идват от тази група страни. Тези, тези, а, а, тук си, нещата са свързани, те са свързани с глобалната сигурност. Има, разбира се, хуманитарни въпроси, но въпросът свързани се с въпроса за глобалната сигурност и а, мнозина биха казали, че световната заплаха от тероризъм е свързана с всичко това и в известен смисъл става дума за сложните отношения между така наречения западен свят и така наречения исламски свят. И международната общност очевидно трябва да инвестира много за решаване на тези проблеми. Има, разбира се, и други дем... кризи. Демократична република Конго, например. Но те си са различни. Кризите, като те са изолирани, имат местни или регионални измерения. Не са свързани с нашите, така да се каже, глобални опасения по отношение на сигурността или пък не са много тясно свързани с тях. И поради това много често те се биват пренепрегвани. и е, това създава допълнителни трудности на международната общност и в хуманитарно отношение и при решаване на конфликтите. Е, става дума примерно за гражданите на Централно Африканската република, което много, повечето от хората по света просто не знаят, че съществува, но проблемите съществуват. Тоест, един контекст на стабилност, стабилността на бройката на бежанците съществува на фона на нерешени кризи в контекста на кризи, които макар и да се считат за решени, или поне се мисли, че са решени, постепенно се сблъскват с, с сериозни проблеми за несигурност, нестабилност и така нататък, което поражда а, нови беженски потоци. В този контекст европейската система за приемане на и обработване на беженци е много важна по две причини. Първо, защото Европа винаги е била континент обежище и защитата на беженците винаги е била важна, част от а, общата е проблем на защитата, но наскоро обсъждах е, е, тези въпроси с е, министър-председателите на страните от Юго-Источна Азия във връзка с онези, които се връщат пряко волята им в тези страни. те казаха, защо да не го правим, европейците правят същото. Това е един важен пример, защото светът гледа какво прави Европа в отношение на бежанците и това, което става в Европа, има голямо влияние и върху останалия свят. Именно в този контекст нашата, предмет на нашата главна е загриженост и именно тук искаме най-много да сътрудничим с европейските институции, преди всичко с Европейската комисия. Имахме вчера и днес няколко срещи с членове на Европейската комисия е, и от тях получихме така много така, сериозни ангажименти, но главното, което е повод за загриженост, е, че в една област, където хората движат свободно, о, през границите, аз като португалец мога да отида до Берлин, без да трябва да си покажам паспорта или да си да обменям валута. Но въпреки това, от страна, една страна до друга, системите на а, предоставяне на обежище, беженци и прочие са много различни. Всеки, аз, от хора от Афганистан, откъдето искате, идват в Европа, молят за обежище. В една страна ще бъде, бъде отказано с 98% вероятност, с друга страна с 60% вероятност. А, и а, както може да си представите, в контекста на едно цялостно пространство, в което съществува една мозайка от различни системи а, на предоставяне на обежище, а, нещата не могат да работят гладко. Това е сериозен проблем за Европейския съюз, защото в него се пораждат редица вторични движения от страна в страна и това влияе върху беженските потоци. Затова ние много се надяваме и много високо оценим петте предложения, изменения към директивите, които са внесени пред Юродак за условията за приемане, квалификациите и процедурите. Смятаме, че тези изменения към директивите представляват важна крачка напред за изграждане на истинска общоевропейска система за предоставяне на обежище и така малко се тревожа, че не беше лесно да се внесат тези предложения. Няколко страни членки им се противопоставят така доста решително. Разбира се, все още остават подробности, по които можем да разговаряме, но, както казах, това е много важна крачка в създаване на една последователна цялостна европейска система. Все по-тясно сътрудничество имаме с Frontex и мисля, че трябва да се каже, много важно е в нашите разговори с европейските институции и особено Европейският парламент. Изходната пункт е винаги една и съща. Държавите имат и право и задължение по подговорен начин да управляват границите си, да определят собствената си политика по отношение на миграцията. И за това а, ние разговаряме а, за а, миграцията в Европа. Това би било полезно, но не е част от моя мандат. Затова много важно е при управлението на границите и управлението на мигра... политиката по отношение на миграцията държавите членки да осигуряват защита на онези, които се нуждаят от нея съгласно международните споразумения. И системите за управление на границите трябва едновременно да бъдат ефективни, но и да не противоречат на тази защита. И това е така, защото като имаме предвид тенденциите на движението, виждаме контрабандата, онези, които се трафик на хора и така нататък. И онези, които истински, са, са истински бежанци, като че ли нямат никакъв друг начин да влезат в Европа, освен като използват една от тези незаконни мрежи, което ги поставя в едно много уязвимо положение. Контрабандата на човешки същества е нещо, което очевидно ни трябва да осъдим, а, а, но а, трафикът на хора е, може би, най-лошото, най-ужасното най-отвратителното престъпление, което може да си представим, е, особено трафикът на деца, пък и на, на други лица, това е на, е, равностойно на а, е, робство. Ние нямаме, нито инвестираме достатъчно, нито имаме достатъчен капацитет, за да пресечем а, тази дейност достатъчно ефективно и това е повод за голяма загриженост от наша страна. И е, е, трябва да бъдем ефективно и тук ще кажа да се борим с престъпниците, но да не забравяме защитата на техните жертви, на уязвимите бежанци. И именно тук имаме нужда от обща европейска политика за защита на, на гражданите на тези страни, които търсят убежище у нас. И е, трябва да можем да изградим една истинска европейска система а, за предоставяне на убежище, без да пренебрегваме факта, че в някои страни в общественото мнение не прави разлика между миграция и, и предоставяне на обежище, бежанци и така нататък. Тук роля играят и медиите. Се надигат глава някои ксенофобски прояви. И това, разбира се, е, е също заплаха за ефективността на защитата на беженците и също ни тревожи. Сега да кажа нещо за върховният представител на ОНЕ по въпроса на беженците и неговата служба. В едни трудни, труд, в трудни обстоятелства ние се опитваме да, да свършим повече работа и да я свършим по-добре. Боим се, че съвсем не успяваме да направим всичко, което би трябвало да направим. започнахме е, процес на вътрешна реформа и е, е, заедно с Европейския съюз и страните, страните членки, около 4, те предоставят около 40% от средствата, с които ни се отпускат. Значи това е много сериозен дял от нашите, нашия бюджет. И тъй като парламент има пряка отговорност за е, е, управлението на европейския бюджет, съзнаваме, че е много важно да, бъдем, да даваме, отчет за това как използваме тези средства. Но подкрепата, която получаваме, трябва все повече да отива за онези, за които е предназначена и все по-малко за функционирането на организацията все повече обръщаме внимание на вътрешно разселените лица. Това прави хуманитарната общност като цяло и успяхме да увеличим с повече от 50% нашата дейност в целия свят. От 1 е, милиард и 200 милиона стигнахме до 1 милиард и 800 милиона, милиона в рамките на 12 години. 14% от нашите разходи през 2006 година бяха тези сега. Сега са 9,5% става дума от, от средствата отиват за издръжка на организацията. Значително по-малко от 14 на 9,5. А, че две области, в които ние инвестираме в момента, това е спешната реакция и възможността по-добре да действаме при условия на спешни условия на кризи, особено когато става дума за смешени движения на население, в случая на градските бежанци, все по-малко от тях са в беженски лагери. Те, бежанците в градовете, знаете, са голям проблем, защото в, в бордеите на Найроби, Йоханесбург или Кайро е много по-трудно да се окаже помощ на бежанците, отколкото а, това става в бежанските лагери. А, опитваме се също така а, да запълним празнините, които до сега съществували по отношение на вътрешно разселените беженци. А тук въпросът е много съществен, защото ако сте беженец в чужда страна, съгласно международното право, вие сте под защитата на тази страна и всичко се може, трябва да се направи за да бъдете защитени, обаче ако сте в собствената си страна, сте подвластен на собственото си правителство и понякога това правителство именно е част от проблема, тогава да ви се помогне е по-трудно. Сега да кажа няколко думи за бъдещето. Има три тенденции, които ни тревожат в сегашните обстоятелства. Първо, намаляването на хуманитар... свиването на хуманитарното пространство. Все по-трудно е да се оказва хуманитарна помощ в някои части на света поради съществуващата несигурност. трима от нашите колеги бяха, загинаха в, в, в, в, в Афганистан през последните месеци. Може да си представите какво е въздействието на това върху останалите. Несигурността е един от факторите за свиване на това пространство. Второ, това са правител... действителността на правителствата, както ги виждаме в Дарфур, пък и другаде правителствата ограничават възможността за предоставяне на хуманитарна помощ. И трето, трудността в много случаи да се направи а, разлика между а, военното участие на международната общност и хуманитарната помощ, която международната общност оказва. Понякога е много сложно в страни, да има, да има мироопазване в страни, където няма мир, който да се пази. И може да си представите колкото сложна е нашата работа, когато според нашия мандат ние трябва да, защитаваме, да се защитат гражданите, но също време да се подкрепя конганската армия, която се бие с възставниците. А именно Конганската армия е един от най-големите виновници за нарушаване на човешки права и така нататък. През последните две години се правят опити за решаване на политическо решение, мина политическо решение. Значи много трудно е да се види до къде свършва мироопазването и къде започва защитата, която предоставя ООН. Значи това объркване между различните роли на международната общност също допринася за свиването на хуманитарното пространство. Да не говорим, когато а, дейците на хуманитарните организации стават а, цел, въпреки тяхната независимост, а, безпристрастност и така нататък, стават обект на нападения. А, второ, че а, дневният ред на човешките права губи пред, под натиска на дневния ред на националния суверенитет. През последните години наблюдавахме подобно нещо в източен Тимур. И сега участието на международната общност, която беше възможна в източен Тимур тогава, не, вече не е възможна. Днес не би била възможна. Това е, може би, екстремен, краен пример, но виждаме как значи, програмата за човешките права а, губи а, пространство, губи територии за сметка на програмата за укрепване на националния суверенитет. А, трябва да се спомене включително голямата трудност между, за създаване на връзка между а, развитието и хуманитарната помощ. А, това е друга област, в която ми се струва, че не вървим напред а, поради липса на достатъчно управление в самите страни и поради а, недоброто функциониране на международната общност в това отношение. И накрая да кажа нещо последно за бъдещето. Очертават се нови тенденции в а, а, движението на беженските потоци, все повече хора а, продължават да, да напускат страните си не поради търс, това, че търсят по-добър живот, а по други причини са принудени а, да бъдат а, принудително разселени. А, и ако, значи, в скоро време 70% от своето население ще живее в градове. А, това е един фактор, който, както и много други, а, допринася за нестабилността. Е, продоволствената несигурност, е, недостигът на е, питейна вода и така нататък. Всички тези въпроси са взаимно свързани. Светът става се по-малък. За първи път можем да кажем, че има физически ограничения за развитието. всички тези въпроси са взаимно свързани, но те са свързани и с световният мир и световната сигурност. И международната общност, като че ли няма и ясна стратегия как да се справи с тези проблеми. Има а, среща на най-високо равнище по въпросите на измененията в климата, демографията и така нататък, но няма цялостен глобален подход – до толкова, доколкото всички тези проблеми са взаимно свързани и от, според мен те са ключов фактор в принудителното разселване на огромни маси хора а, ако сега подготвяхме а, всеобща декларация за човешките права, сигурно нямаше да е толкова добра, колкото онази, която приех, беше прията преди години. Но сега международната общност трябва да реши как да се справи с въпроса за принудителното разселване в бъдеще, особено в светлината на нуждата от защита на правата на човека. Не искаме да разширяваме нашия мандат, но бихме искали да действаме като катализатор на този а, дебат. А, до година имаме два юбилея а, а, а, на съответните конвенции, 60, 50 и 60 години съответните конвенции на ОНЕ. И а, смятаме, че а, в този дебат Европа може да играе ключова роля, като помогне за адекватна реакция на международната общност спрямо тези проблеми, за да не а, за да отговорим адекватно на сложните обстоятелства, пред които сме изправени. Благодаря, господин Гутерес. Uh, Изключително интересно, важно и тъжно е това, което казахте. Но по тези тенденции и въпроси трябва да се работи. Сега отстъпвам председателското място на госпожа Хаутала. Записали са се няколко оратори. Заповядайте. Благодаря. От името на подкомисията по правата на човека искам да ви приветствам най-сърдечно с добре дошли е, в парламента и благодаря на комисията по гражданските свободи за организирането на тази среща, в която е, има отношение и комисията по развитието наистина има физически предели, за които говорихте в края на чудесното си изказване. И мога да ви уверя, че в подкомисията по правата на човека е, работим по външните отношения и все повече се интересуваме от тази взаимосвързаност на вътрешните и външните аспекти на е, политиката в областта на обежището и бежанците. Обедена съм, че ще продължим да работим така и то в тясно сътрудничество, най-вече по въпроса за трафика на хора, е едно от най-отвратителните престъпления. Не искам обаче повече да удължавам изказването си е, и да отнемам времето от дискусията. Първо, госпожа Алфано има думата. Имаме ли ограничения в е, времето за изказване? Нека да кажем, че за препоръчване е две минути да са изказванията. Заповядайте. Eh, да, благодаря. И аз искам да поздравя с добре дошъл господин Гутеррес, Върховния комисар на ОНЕ за беженците. Изключително удоволствие е да е сред нас и да отговаря на въпросите ни. Аз имам няколко такива въпроса, специфични по-точно от някои от тях. През септември месец сме предвидели да се занимаваме по-конкретно с репатрирането. Защото имаме спомени от миналата година. Миналата година, септември и август, когато се репатрираха емигранти без да бъдат запитани по никакъв начин дали биха желали да се обявят за политически беженци и да потърсят политическо убежище. Ето за това нека да не забравяме, че в Сиракуза по-точно е предвидено господин Каруцини и някои от граничните служители да понесат наказателна отговорност за тези репатрирания. Репатрирания, извършени по силата на споразумение, подписано между Италия и Либия, а Либия не е участничка по Женевската конвенция. В момента провеждаме неформални срещи, разговори с Либия, за да стигнем до някаква дори неформална рамка. Същото се получава и с Пакистан, въпреки че Пакистан е страна подписала Женевската конвенция. Така че аз се питам и искам и вас да запитам дали не е възможно да подписваме споразумения. Питам това, защото аз се бях обърнала с изричен въпрос към представителя, към предишния председател на съвета, за да ми каже Какви стъпки са предприяти от тогавашните представители на ротационния съвет Швеция по въпроса с либийските власти и преговорите с тях и не получих никакъв отговор, защото това изглежда е табу. Миналия месец доктор Колдини в Италия разобличи няколкократно случващото се в либийските затвори, където биват запращани тези нещастници, които много често всъщност бягат от политическо и религиозно преследвания, ние ги пращаме обратно в лапите на техните мъчители дори понякога нямат достъп, ним се предоставя възможност за установяване на контакт с служители на ОНЕ, които биха могли да ги защитят. Дали е дали има смисъл изобщо да се стремим към по-нататъчен напредък в подписването на споразумения с страни, които не желаят да напредват, не желаят да подписват международни конвенции и всъщност работят в този срамен бизнес, който е съвременното робство и търговия с хора. Ето това искам да ви запитам. Има проекти, които знаем, че протичат, но не знаем какво точно се дебатира на тях. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на следващия оратор, предлагам на всеки трима да чуем отговорите господин Коелю. Благодаря. Искам да е, поздравя е, Върховния комисар на ОНЕ за бежанците. Аз е, на времето му бях опозиция, когато той беше премьер, но това а, не ми пречи да призная огромното му значение като върховен комисар на ООН. Това е, е един забележителен португалец и европеец, който оглавява Върховния комисарят на ООН за бежанците. Благодаря ви за вашето отношение и за откровенната критика, която чувахме от ваша страна и продължаваме да чуваме за е, европейската и световна политика. Ние отстояваме една европейска система за предоставяне на обежище, както посочи Антонио Гутереш току-що. Е, комисията прави това, е, но вчера Парламентарната комисия по гражданските свободи гласува мандат на португалски евродепутат за изготвяне на доклад за връщането на беженци. Днес той не е тук, защото е в Вашингтон. В дебатите с съвета ние се сблъскахме с неохота от страна на редица държави членки. Тоест, Парламентът и комисията постигнаха съгласие, но диалогът с съвета и с националните правителства никак не е лесен. Искам да ви уведомя колко важна е подкрепата на Върховния комисарят на ОНЕ за бежанците, не само заради моралния натиск, който отказва, оказва върху нас. Ние така или иначе осъзнаваме своята отговорност. Вие ни припомнихте в изказването си колко малко правим и колко още следва да се направи. Вие посочихте относителния дял на, от бюджета, който се заделя за такива цели. Но в Европа правим много малко в светлината на потребностите и на отговорностите ни. В Европейския парламент е, ще бъде много удовлетворени е, да чуем вашите конкретни послания за нашата работа. Благодаря. Господин Диаз Демера има думата. Много благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към казаното от Карлос Коелю. Поздравления към господин Гутерреш за преизбирането му на поста, а и за дълбоката му връзка с проблематиката на бежанците. Да, ние не винаги сме били на едно и също мнение по а, определени въпроси. Това е така, но пък за щастие го осъзнаваме и осъзнаваме колко е необходимо да гребем в една и съща посока и да изработим и европейска политика по този въпрос. Работим в момента за откриването на служба в Малта, а и вашето присъствие днес тук е много значително, защото няма обща европейска политика на по бежанците без сътрудничество с Върховния комисариат на ОНЕ. Вие споменахте сътрудничеството с Фронтекс. Преди време бяхме в Варшава и там говорихме същото. По същия въпрос за необходимостта от сътрудничество между Върховния комисариат на ОНЕ за беженците и Фронтекс. Искам да чуя обаче вашето мнение по този въпрос. По въпроса сега за центровете за временно задържане на емигранти и беженци. Тези центрове тези центрове са много важна институция в Евросъюза. За тяхното съществуване понякога се знае, понякога не се знае от Върховния секретарият, Върховния комисарият на ООН. Дали може да ми кажете как ви реагират местните държавни управи, когато вие искате да присъствате като наблюдатели в някои от тези центрове? Благодаря. Um, like Uh, uh, Благодаря. Сега а, искам да дам отново думата на а, Върховния комисар. Искам да отбележа и новия а, проект, реализиран в а, няколко а, държави членки за усъвършенстване на процедурите е много тясно свързан с това, което каза и господин Дамейра. Моля ви да отговорите на първите трима. Много съжалявам, че не мога да говоря на италиански, затова ще се наложи да отговоря на английски. На а, госпожа Алфано. Вие подчертавате един ключов аспект на закрилата в Европа. Нямаме официална информация за съдържанието на евентуално споразумение, е, по което да се водят преговори. Но ние съвсем откровено говорим по всякакви такива аспекти, в смисъл, че всяко споразумение с трета страна следва изцяло да зачита нормите на международното право и особено конвенцията от 1951 година. Това, което казвате е много важно, защото конкретно за Либия няма никакви гаранции, че на бежанците се е, осигурява закрила съгласно конвенцията от 1951 година. И това казвам съвсем категорично. Това, че Върховният комисариат на ООН на бежанците присъства в Либия, понякога се е, е привежда като аргумент, че там проблеми няма. Ние се стараем максимално да засилим присъствието си, но то не е официално признато. Ливия не е страна участничка в конвенцията от 1951 година и нашия достъп до центровете за временно настаняване в никакъв случай не е гарантиран. Често ни се отказва връщането също така не е уреден въпрос. Понякога чрез неправителствени организации се опитваме да предотвратим връщане на хора в опасни райони, примерно на еритрейци в Еритрея, но по никакъв начин не може да се е, каже, че няма проблем да се връщат е, лица в Либия, защото там е, положението е, не дава никакви гаранции за тяхната закрила всяко споразумение е, между Европейския съюз и Либия, каквито и да са трудностите е, в преговорите, следва е, да отчете аргументите. А сега искам да благодаря на своя сънародник за любезните му думи. Много съм ви признателен за това, което казахте. А и сега на испански искам да се обърна към господин Демейра. Да, наистина. Това, по което работим, двамата, е много важно. И наистина, както и вие казахте, няма национално разрешение на въпросите за безжанците. В а, рамките поне на мисленето, Евросъюз мисленето, няма национални решения, няма място за тях. Въпреки това обаче, държавите членки продължават да отстояват суверенното, националното измерение на този въпрос. Има сблъса, както виждате. От една страна, държавите членки се стремят да запазят своите национални системи на управление на бежанските потоци, от една страна, а от друга страна всички разбираме, честно и откровено казано, че няма национално, а по-скоро глобално разрешение на тези беженски потоци, защото хората прекусяват границите и си правят сметка на къде да се опътят в в зависимост от това къде смята, че ще имат повече възможност за установяване. И тук именно трябва да правим разлика между тези, които се стремят към получаване на беженски статут, просто защото това е единствения им начин да оцелеят, а пък има и други такива, това да го признаем, че се стремят към беженски статут като разрешение на някакъв друг вид проблеми. И така, националните политици трябва да осъзнаят необходимостта от консенсус и хормани, хармонизиране на европейско равнище на управлението на тези процеси. Когато говорим за този европейски проект за временно настаняване на емигранти и случаят с Фронтекс, бих искал да ви подчертая, че не винаги имаме възможност да наблюдаваме как се развиват операциите на Frontex на место. Не, винаги имаме достъп до специфичните операции на Frontex. И разбира се, имаме голям <laughs> интерес да получим право на такъв достъп. Тези операции се провеждат на различни места на територията на Евросъюза. Центровете за временно настаняване са разположени на различни места но лека по лека се увеличава броя на центровете, до които имаме достъп. Ние определено залагаме на тази си амбиция и няма да се откажем. Смятаме, че временното задържане или временното настаняване в някакъв център трябва да бъде временно решение за тези, които искат политическо обежище и самият факт, че са в един такъв център за временно задържане, не бива да се превръща в пречка и препятствие за крайното разрешение на беженската заявката за политическо обеще. Благодаря. Благодаря. Следващите трима са баронеса Латфорд и още двама колеги. Заповядайте. Благодаря. Аз... Благодаря, госпожо председател. А, с интерес и слушах а, уводните думи на Върховния комисар. А, мисля, че имаме късмет, че вие вземете този пост. Мисля, че а, знаете, а, колко висок е авторитета на цялата система на ООН и в Европейския парламент, и в националните организации. надявам се, че във бъдеще ще продължите да ни разяснявате подробностите, свързани с законодателството. Моля, не се стеснявайте да се намествате в нашите законодателни процеси защото ние взимаме при сърце това, което казахте, че е, Европа е, е модел за целия свят и европейското законодателство също. трябва да бъдем, да имаме е, учтиви, но и твърди действия, когато става дума за постепенното влушаване на условията за приемане на бежанци в Европа. Като си има предвид, е, че фактически е, Европа е, има по-малко по бежанци, отколкото преди 10 години, е, удивително е, стъписващо е, че не сме могли да се споразумеем по обща система, която е, несъмнено би било в наш общ интерес. Е, разликите в, в нашия по който се е, беженците не помага на никого. Това само помага на трафикантите, на контрабандистите. Беженците наричат ги е, е, тунеяци, които разчитат на социални помощи, не им се дава възможност да работят и какво ли не. Е, и а, вие говорихте за намаляването, за свиването на хуманитарното пространство и това е, ми прави много голямо впечатление. Искам да предложа на колегите да работим за отбелязване на 60-та годишна на конвенцията с вие казахте, че с 60 години сега би било опасно да се предоговаряте на конвенцията, защото нямате вели, които се е подписали. Може би трябва да положим усилия за свикаме Европейски съвет, посветен специално на цялостен подход на това, кое предизвиква принудителното разселване. Също както го направихме с а, измененията в климата. Да изгледаме въпроса цялостно от всички страни, защото а, въпросите на незаконната иммиграция, на миграцията и миграцията изобщо са свързани с, с, с, тясно с проблемите на беженците и представянето на обежище. И ще кажа още един път, моля, споделите с нас а, по а, така най-прямия възможен начин, кога Европа не прави това, което се очаква от нея. Аз лично бих е, приела а, всякакъв съвет, като въпросът за това, че вие нямате достъп до операциите на Frontex, трябва, въпрос, който трябва да се разглежда много сериозно, много сериозно от е, Европейския парламент. Че нямате достъп навсякъде до Либия е, е едно, че нямате достъп до операциите на Frontex в Европа е друго. Комисарът Малкстром добра наша колежка ще помогне да убедим страните членки, че не става дума само за някаква мекушава добросърдечност, а за нещо, което е в интерес на всинца ни. Нещо, което е много важно, да имаме една много добре управлявана, функционираща система за предоставяне на обежище. Това ще бъде от полза за и за онези, които искат да се заселят в Европейския съюз, да предложат уменията си на нашите страни, както е ставало от много поколения насам. Благодаря, госпожа Латвард. Приемам ваше предложение 60-та годишна на конвенцията да бъде отбелязана по по-видим начин в парламента. И сега ще дам думата на госпожа Ернст. Благодаря. Искам да ви поздравя, господин Готереш, за вашето преизбиране за втори мандат и ви пожелавам успех е, в трудната, но изключително важна работа. Според мен невъзможно е да, да са толкова ограничени правомощията на Върховния комисариат на ОНЕ за беженците, че да не можете да имате достъп до операциите на Фронтекс по места. Ние сме убедени, че Фронтекс трябва да има и правозащитно измерение. Това беше казано и по време на пленарното заседание, което проведохме по темата. Това на първо място. По-нататък Съгласна съм с едно широко разпространено становище, че трябва да има европейско законодателство в областта на, на убежището, а не отделни национални системи. Същевременно се опасявам, че съотношението между сигурност и свобода или сигурност, човешки права, може да се измести с полза на сигурността. Тревожа се, че може да пострада правозащитния аспект. Аз не съм против сигурността, разбира се, е, но е, се притеснявам от е, това, че може да се измести центъра на тежеста към сигурността в ущърп на правата на човека. На трето място искам да посоча връщането на бежанците от Европа в трети страни, съгласно спогодбите за реадмисия. Но има етнически мълцинства, например Косово. Има а, групи, като ромското население, които са положение, а ги връщат в страните, откъдето идват. Според мен най-лошия пример е Пакистан. Пакистан не е страна участничка в Женевската конвенция, а същевременно ние договаряме с погодба за реадмисия с тази държава. Това противоречи на всички принципи в областта на правата на човека, които изповядва Европейският парламент. Какво мислите вие по този въпрос? Какво можете да ни кажете по него? В преговорите за Пакистан. Вие участвате и съм любопитен да узная вашата позиция. Благодаря, госпожо Ернст. Сега госпожа Келер. Благодаря, благодаря много за вашето слово, за проблемите, които очертахте, информацията за тях. Какви са новите проблеми? От една страна, има хора, които трябва да напуснат родните си места поради промените в климата. Какво мислиш, че трябва да се направи по този въпрос? Как да реагираме? Мислите, как мислите, че трябва да осигурим закрилата, защитата на тези а, мигранти? Мигранти принудени да мигрират а, поради емисиите на СО2. Искам да попитам също така, изследвали ли сте, разследвали сте ли сте обвиненията срещу Фронтекс миналото лято? Ние тук в парламента се опитахме да попитаме ръководителя на Фронтекс какво се е направено по този въпрос. Не получихме задоволителен отговор нямаме власт да правим подобно разследване. Интересно е да знаем дали вие сте разследвали тези обвинения. Казахте също така, че преразглеждането, което предстои, ще бъде важна стъпка. Важна, но недостатъчна. Как мисля, че трябва да се преразглеждат съответните директиви, в каква посока това да стане, за да бъде работата наистина свършена? Благодаря, госпожа Келър. Сега ще дам думата на върховният представител. Искам да благодаря на баронеса Латфорд за изказването. Напълно съм съгласен с това, което казвате. Бих открил само едно нещо. Ние нямаме мандат по а, политиката в областта на миграцията. Това е национален прерогатив. Но глобализацията се развива асиметрично. Парите се движат свободно, стоките почти свободно, а хората се сблъскват с все по-големи препятствия, въпреки че говорим за свободен пазар и свобода на движението. Бившият ми колега Камуш Коелю, който от Социалистическата партия в миналото, сега не знам – И той ще се съгласи с мен, че а, имаме търсене, имаме и предлагане. И поне законът, ако не нещо друго, трябва да ги съчетае. За това е много важен елементът регулиране на законната миграция, което ще реши проблема и с незаконната, с пълното съзнание, че не говорим за едно и също нещо – 1,4 или 1,3 е ръждаемостта. У нас баща ми е, почина миналата година ходих на погребението, събрахме се, уж по роднинския се оказа, че португалците в това семейно събиране, по, макар и по тъжен повод, по-малко са португалците, отколкото чужденците това а, се отнасяше и за а, персонала, който а, поемаше това. Но а, така или иначе, нека се върна на основната тема. Вие посочихте стремежа на комисаря Малмстрём да а, се работи за постигането на общите а, цели. Сега за съотношението свобода, сигурност. Според мен няма противоречие а, е, между а, е, двата аспекта в областта на обежището. Когато процедурата е добре отработена, когато хората имат пълен достъп до а, е, тази процедура, това засилва сигурността на съответната държава. Но правната система, когато не е, е достатъчно е, дружелюбна, когато е тромава, е, претоварена, то тогава се търсят незаконни вратички да се заобиколи закона. Да кажем, границата с Сомалия е затворена. Затворена официално. 5000 души на месец стигат до лагерите. Това добре ли е за сигурността на Кения, нали, защото говорим за кенийско-сомалийската граница? Очевидно не. Ако хората влизат законно, ако е, се направи предварителното проучване, ако се приложи процедурата, това ще е по-добре за Кения, отколкото а, е, да е, се върви по другите пътища с каналджийство и така нататък. Ако сте терорист, няма да поискате обежище. Ще потърсите друг начин. Защото, както вероятно а, знаете, а, да се получи убежище е доста сложно. Нашето, а, сега нашето становище е за връщане. Сега трябва да разграничим недопускането на връщане в опасна територия и отказаното репатриране на лица до страната от происход. Вие посочихте ромския проблем. Той далеч надхвърля измерението, което е тясно свързано с обежището. Това е въпрос на правата на човека. Преди три седмици бях в Канада. Най-големия брой лица подали молба за убежище са роми от една европейска държава, няма да я, наричам, да я споменавам поименно. Но е доста неприятно за Европа, че най-големия брой кандидати за обежище в Канада са европейски граждани. Неодавна Канада въведе визи за друга европейска държава, поради тази причина. Европейските институции трябва да погледнат сериозно на този въпрос, за да се намери ефикасно решение. Искам да благодаря на госпожа Келер за повдигнатия въпрос за измененията на климата. Според мен, измененията на климата са ключов ускорител на редица други действия. Природни бедствия винаги е имало. Наводнения, Вулканите не са изменения на климата, въпреки че ми беше на езика да го кажа. Торнадо, наводнения. Това а, винаги се е случвало, но те зачестяват, стават а, все по-тежки и хуманитарните последици стават все по-сериозни. Сушата в Източна Африка, например. В Сахел винаги е имало суша, но сега сушата се влушава. И като добавим продоволствената несигурност е, и недостига на питейна вода, все повече хора са принудени да търсят оцеляване другаде. А това предизвиква конфликти между земеделските производители и останалите. Защото има земеделски а, племена там, има и скотовъдни племена. И напрежението между тях нараства. Трябва да намерим един интегриран подход към тези проблеми. Не е достатъчно да се каже, има климатични бежанци. Необходимният глобален подход. Според мен е ясно, че в определени случаи ни трябват конкретни действия. Имаме правозащитен инструментариум. Той е важен, но в някои случаи ни трябват допълнителни инструменти за закрило от друго естество. Същевременно трябва пълноценно да използваме всички механизми за координация между държавите, международните организации и структурите на гражданското общество, така че да има закрила и подпомагане на пострадалите от тези нови явления. А такова нещо няма. Няма дори стратегия как да преодоляваме такива ситуации. И много ми се иска тук да се напредне. Няколко думи да кажа за Гърция. Бях в Гърция преди два месеца, горе-долу. И трябва да кажа, че гръцкото правителство ясно се ангажира да въведе ефикасна система за предоставяне на обежище. Проблемът е, че днес в тази пъстра мозайка най-тежкият проблем е, че Гърция се намира под огромен натиск. Там влизат най-различни потоци а, хора, включително и такива, които търсят обежище, без а, държавата да има а, стройна система. А, Правителството се ангажира, предстои много работа и призовавам Европейския съюз да подкрепи Гърция а, в а, тази насока. Ролята на Фронтекс също ще бъде а, решаваща. Тук се поставят въпросите за приемните центрове, за самоопределянето на бежанците, защото за сега полицията ги определя. Натрупани са много нерешени дела. Много проблеми трябва да се е, решат и, както казах, категорично се ангажира гръцкото правителство да преодолее тази е, криза, въпреки че на фона на всичко останало сигурно ще им е трудно. Мисля си все пак, че е, солидарността е крайно необходима, за да се реши този важен проблем с влизането през а, Гърция. А, тря... Не бива да се допуска и връщане а, в а, опасни, несигурни а, територии. Знаем, че има някои случаи, които силно приличат на подобно действие. А, вие попитахте и за директивите. Ясна е нашата позиция. Ние следим много отблизо е, измененията, които са предложени и с някои е, подробности, които в случая нямат значение. Най-важно е да се върви напред. И ние е, смятаме, че е, това е така. Е, членовете на Европейския парламент могат да взаимодействат с държавите членки, за да се потикне движението напред държави членки, които имат стабилни, добри системи за даване на а, убежище, се противопоставят. Това а, наистина ме кара да не, недоумявам. Защото е много трудно това движение от една държава а, в друга, в зависимост от ефективността на системата за а, даване на убежище. Точно тези страни, които имат а, е, а, е, стабилни системи, се противопоставят. Мисля, че не е в техен интерес. Благодаря, а, е, а, господин комисар. Сега трябва да а, наложим много по-строги рамки на времето за изказване. 8 души записани по 2 минути на всеки. А, боя се, че ще трябва да ви прекъсвам. А, ако говорите по-дълго, госпожа Данок, и това госпожа Саржантин и госпожа Зестрела. Благодаря, госпожа председател. Ето тук съм. Господин Готерес, имам два въпроса. Ще се опитам да бъда кратка. Първо вече отговорихте, че конвенцията от 51 година има, няма големи шансове да бъде изпълнена, изпълнявана 100%, но искам да попитам за нейното приложно поле. Примерно в моята страна, Латвия, тя се прилага по такъв начин, че в момента имаме само 16 официални бежанци. Не 16 хиляди, 16 очевидно не се приемат бежанци, включително не се приемат от бившите съветски републики, въпреки конфликтите в тях. Въпреки това, моята страна не приема бежанци от тези страни. Това първо. А, второ, конвенцията от 61 за намаляването на хората, които са без гражданство. При нас има само един инструмент, е, за да се преодолее по това положение. Все още 16, имаме 17%, които нямат е, гражданство. И е, всички усилия да решим на това положение на ниво на Европ... Европейския съюз се провалят, като ни се казва, че въпросът за гражданството е вътрешен въпрос на моята страна е подписала конвенцията от 1961 година, но не помагаме никаква помощ, не получаваме никаква помощ. Било от ООН, било от Европейският съюз. Може би сега, точно преди годишнината, ще може малко да се напомни и този нерешен въпрос. Благодаря. С ваше разрешение искам. Каза ми се, че господа Анджелини трябваше, е трябвало да напусне. А, и а, затова ще дам думата сега, тъй като трябва да хване самолета си. Ако нямате нищо против. Благодаря. Благодарна съм на колегите и благодарна съм преди всичко на върховният комисар, върховният представител за това, че ни въведе в темата и сега отговаря на нашите въпроси. Мисля, че всички ще се съгласим с него относно нуждата от споделяне на отговорността. С пълно право, според мен, вие говорихте, че не е необходим цялостен а, подход. Нуждаем се от подобен подход, нуждаем се също така и от европейска стратегия. 27-те страни членки трябва да имат обща система за предоставяне на обежище, защото не може да има национални решения. Единственото решение, което а, е мислимо, това е европейското решение. Наред с това, страните членки се позовават на принципа на суверенитета, понякога, защото не искат да се нагърбят със собствената си отговорност, да приемат собствената си отговорност. Е, по този начин някои от тях успяват е, да избегнат е, отговорността си, а други страни, като моята или общо всички страни, които имат външни граници, по необходимост трябва да поемат своята отговорност. Конкретният ми въпрос към вас е следния. Италия често бива критикувана а, поради във връзка с двустранните си споразумения с Либия. Лесно е да се критикува тези споразумения, но има проблеми, които трябва да се отчитат. Вие сам казахте, че имахте проблеми в Либия, проблеми с Фронтекс. Очевидно има неща, които не върват както трябва. Ето, стигам до въпроса си сега. Значи, нуждаем се от е, информация, нуждаем се от предложения, нуждаем се от ясни, ясни, ясни сведения, защото иначе само критикуваме вместо да търсим решения. Много благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към казаното от колегите. На първо място добре дошъл на Върховния комисар. Благодарим за посещението и благодарим за презентацията. Както разбира се и поздравления за повторното му преизбиране. Аз бих казала от името на всички португалци, мисля, следното. Горди сме да сме свидетели на работата, която разгръщате, на ефикасния начин, по който се справяте с всичко. Може би малко нескромно звучи, но така го чувствам. Сега, по въпроса за новите бежанци, така наречените климатични бежанци, някои колеги вече го споменаха и не за пръв път тук. Специалистите бият е, тревога за това, че това може да бъде една от най-страшните последици на климатичното изменение, което има не само природни предизвиква не само природни бедствия, а и хората предизвикват в резултат на климатичното изменение други бедствия. Няма и кой знае колко високи очаквания от резултатност, за резултатността на тази конференция, която се очаква да се проведе в Мексико не само по-малко газови емисии ни трябва, трябва ни повече солидарност. Как мислите вие, че ние можем конкретно да ви съдействаме и да оказваме натиск, да лобираме тук в евроинституциите за разрешаване на този проблем? Проблемът е глобален, решението трябва да е глобално. Благодаря. Госпожа Архентини близо до нашите граници ще е, се оформи една нова група е, вътрешно разселени лица, след като Израел промени е, разпоредбите в националното си законодателство за пребиваването на западния бряг защото ще се засегне при живеещите на западния бряг и в ивицата Газа. Това може да засили и а, бежанския поток а, към Европа. Попитах комисаря Аштън как а, се готвим да реагираме и как можем да помогнем да се преодолее проблема с промяната а, в нормативната уредба. Но искам да чуя и какви ще са предложенията на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците, за да се предотврати оформянето на такъв нов бежански контингент в бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожа Архентини. Заповядайте, госпожа Рот. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Върховния комисар. Да, ние без да искаме винаги клоним към препятствията, които поставят държавите членки плед вашата работа. Винаги бием на там, но вие може да протестирате. Имате право да протестирате и ще предадем вашия протест пред правителствата. В, тук брошурката пише, че най-много бежанци бягат от Афганистан и най-много отиват в Пакистан. Вчера точно обсъждахме въпроса за споразумението за реадмисия с Пакистан, договаряно от Еврокомисията и от една страна и от друга страна натиска, който оказа върху нас парламент, съвета, за да подпишем. Какво смятате вие за това споразумение за за реадмисия. Знам, че не бива да ви въвличаме в един такъв дебат, но все пак е интересно да ни кажете какво мисли Върховния комисариат и вие като Върховен комисар за възможността да се пращат или не афганистанци. Всъщност, именно заради афганистанските бежански потоци бе изобщо поставена тази възможност за реадмисия. И в заключение да кажа, че виждам в списъка Турция като една от първите 10 страни, където се подават най-много заявки за убежище. А пък в Франция тази Турция, тази държава се смята за сигурно място. Какво смятате вие за този концепт сигурна трета държава? Не ви ли се струва дискриминационно понятие? дискриминационно понятие, което облагодетелства едни държави, а други не. Благодаря. Мадам Гийом. Госпожа Гийом, следващ оратор. Благодаря за това, че сред нас. Говорихте за разселените лица в целия свят. И още един път е ясно, че Европа е само една малка част в що се отнася до приемането на бежанци и предоставянето на убежище. Въпреки, че много страни в Европа твърдят, че са залети, залети от е, бежанци. А, значи това е въпрос а, е, за терминология, кое е законна, незаконна миграция, кое, е, а, кое е бежанци. Искам да се спра на а, два пункта съвсем конкретни. Вие казахте и всички го установяват, а, че има а, различия, задълбочаващи се различия между националната система и националната практика за предоставяне на обежище. Но съществува така след повече задълбочаваща се разлика а, между тези национални практики и създаването на една обща европейска система за предоставяне на обежище. В скоби ще кажа, а, че трябва да има преди всичко политическа воля и желание да вървим към обща система, нещо, което в момента не съществува. Споменахте неодавна изследване на хоризонтални въпроси, третирани в различни а, директиви, които се обсъждат в Европейския парламент. А, а, е, правата на, обж... правата на обжалване, юридическа пом, поправна правна помощ и така нататък. Е, би ми се искало да е, ни кажете нещо по-точно относно тези трудности в подхода и в общата практика, основа на конкретни примери. И последното, на което искам да се върна, това е въпроса за разходите. Някои страни много настояват на този въпрос. Те казват, че трябва да имаме или повече, по-голям брой беженци, но по-зле третирани, или по-малък брой беженци, по- по-добре обслужени и третирани за, за една, и съща, една и съща цена. Но искам да разбера какво мислите вие за а, финансовите последици от приемането или неприемането а, на беженци. Благодаря, госпожа Гио. Колегата Кросет, Гросета. Благодаря на Върховния комисар на ОНЕ за бежанците за това, че той е днес тук – много е полезно в Европейския парламент да се водят подобни дискусии. Склонен съм да се съглася с госпожа Алфано за политиката, която се очертава в Европа, пък и не само там, против правото на обежище. Първото, което искам да отбележа в тази връзка е, че през последните години Въпросите за убежището са пренебрегнати. Същото се отнася и до миграционните въпроси. В сравнение с други култури. Европа като че ли се затвори в себе си. Но ако погледнем общите данни, едва ли другите региони са по-добре – ако погледнем брошурата, която разпространихте, виждаме, че в Северна Америка, не само Съединените щати, има 457 000 бежанци. Като имаме предвид економическия потенциал на Америка и способността и да поема бежанци и други хора в затруднено положение – я е сравним с Европа, в която има милион и половина бежанци, общо от тези 16, за които а, говорихте, 2 милиона и половина в Азия, 6,5 милиона в Африка. Не се забелязва ясно очертана политика в областта на обежището. Да, за обежището се говори много, но практически не се предлага почти нищо. И доскоро стахме свидетели на войни. Доскоро ако отвлечеш кораб, използвайки заплаха, принуда и употреба на оръжие, това е престъпление. То трябва да се предотврати. Благодаря още двама оратори има в списъка. Госпожа Пападополо първо. Добре дошъл, господин Готерес. Много дълбоко бяхме впечатлени е, от начина по който очертахте предложението, положението и предложихте решения. Аз съм от Кипър и при нас е, има много е, е, желаящи, които искат да получат обежище. Тук съм, господин Готерес, ето размахвам е, табелата. Та казах, е, аз съм от Кипър, ние сме една от вратите за Европа, защото сме на южната граница на Европейския съюз – при нас има незаконна иммиграция. И винаги, когато е, е, има конфликт или война в Близкия изток или някъде другаде, потокът от бежанци към моята страна се увеличава. От 74-та година насам, от как е, Турция нахлув и окупира част от моята страна, ние преживяваме една истинска трагедия. И Имаме от една страна проблема с незаконните емигранти, с бежанците, а от друга страна и незаконните заселници, които преминават през зелената линия. А, вие казахте, че смятате, че Европейския съюз трябва да има цялостна интегрирана стратегия но, и да бъде солидарен. Когато говорите за солидарност, искам да попитам какво точно трябва да направи Европейския съюз за моята страна, защото аз съм европейска гражданка и а, човешките права не се зачитат в моята страна. Аз не мога да си отида вкъщи. Аз не мога да се движа свободно. Какво да очаквам като кипърска гражданка, като солидарност от страна на Европейския съюз? Господин Върховен комисар, Поздравявам ви за преизбирането ви на поста. Желая ви много успех. Благодаря ви за дебата, всъщност, който вдъхновихте днес. Дебата ще има продължение. Ще има продължение и контактите ни, които да се надяваме ще бъдат по-чести в бъдеще. Аз съм бил във връзка с служители на Върховния комисариат, но и отблизо живе, отблизо присъствам на случващото се в Сирия. Заедно с господин Агилар и господин Таварес поддържаме чести контакти, особено по сирийските бежанци бежанците, които търсят обежище в Сирия от Ирак, например, най-вероятно не е нищо ново за вас това, което ви разказвам. Проблемите съществуват там отдавна. Наскоро посетихме Хелхом Кам в Северна Сирия, посетихме лагери за бежанци и впечатленията й са ни неописуеми. Аз се върнах друг човек в, от по това си посещение. Ето за това искам да работя по-често с вас, да имам повече контакти с вас и вашия комисариат. Сега по гръцкия въпрос. Благодаря, че повдигнахте този въпрос. Хич не е приятно да си признаем, че сме много назад в Гърция с работата по беженските проблеми, че имаме много натрупани, висящи проблеми, така че бих искал да попитам дали трябва за в бъдеще председателстваща моли за по-кратко изказване. Да, продължава оратора. По въпроса дали не трябва да пре разгледаме съществуващите споразумения, особено когато става дума за солидарност, европейска солидарност към емигрантите, дали не трябва да лансираме проекти за интегриране, но не само и единствено реадмисия като форма на интеграция. Благодаря. Все пак трябва да дадем възможност на комисаря да отговори на 8 колеги. Много ви моля. Just, just one, Добре, тогава в заключение. В заключение питам, как можем да помогнем на тези, които единствено се стремят към по-добро бъдеще? Как можем да дадем разрешение, альтернатива на нелегалната емиграция. Благодаря. Много бяха въпросите за конкретното положение в отделни страни. Едва ли ще има възможност съвсем накратко да отговори Върховния комисар в рамките на 3-4 минути, с които разполагаме. Телеграфно ще се опитам да отговоря. Госпожа Саданока Зданока, извинявайте. Наистина, това, за което говорите, показва, че трябва да се хармонизират системите. А, гражданите на бившия Съветски съюз не са бежанци, а има много лица в Европа, които търсят обежище. Особено от а, Чечения, от а, друга ден, ние искаме да избегнем това. Голям проблем е а, лицата без гражданство, но техните права в Балтийските страни а, се спазват съгласно конвенцията а, за лицата без гражданство. Едва ли съвсем бързо може да се намери решение на проблема, но правата на тези хора се зачитат в съответствие с Конвенцията за лицата без гражданство. Госпожа Анджелили трябваше вече да тръгне. Нямам какво да кажа тук. Разбира се, тя призова за по-добра европейска координираност. Мога само да се съглася. бившата ми колега от португалския парламент Ештрела каза нещо, за което разбира се съм и много благодарен. Основен въпрос международното сътрудничество за предотвратяване на принудителното разселване е приспособяването към измененията на климата. Почти нищо не се прави. Ускорява се влушаването на околната среда, например в Източна Африка, и трябва да се вложат много средства там, за да се предотвратят масовите миграционни потоци. Иначе земята просто вече няма да поддържа човешкия живот. Госпожа Сържентини, вие говорихте за депортирането. Не, имах предвид вътрешното разселване от, в Израел към ивицата Газа. Уточни задаваща въпроса. Не, там работи друга агенция, УНРА, а не ние. Там проблемите са от различно естество спомня, когато възникна конфликта в Газа преди известно време, Това е единствената война в света, в която хората нямат шанса да станат поне бежанци, защото няма къде да бягат. Бежанското измерение се вплита в тематиката за правата на човека като цяло. Ние не можем пряко да се намесим, но знам за какво говорите. Убеден съм, че решението на а, палестинската а, криза ще доведе и до решаването на всички тези други въпроси, част от а, които и вие поставихте. Госпожа Флотр. По въпроса за Пакистан, госпожо Фютра, има милиони афганистанци и на мен ми е малко странно, без да съм ироничен, че има толкова много 1 милион и 700 хиляди афганци в страна, която всъщност се стреми към реадмисия, ако ми позволите това иронично изказване. Въпросът е ключов, особено когато става дума за трети държави, които се смятат за сигурни, а всъщност не са такива, дори и да са демократични, признати такива, случаят с Мали, например, но генеталното усъкътяване на жените там е абсолютно приета практика, държавата не е в състояние да се справи с това и няма как всъщност жените да се спасят, спасят от това държавно прието преследване срещу тях. Имаме, имаме резерви към този списък за трети държави, като сигур, считани за сигурни. Госпожо Гийом, вие сте експерт. Знам, че сте докладчик по такава директива за начините за реадмисия. Така че всъщност в въпросите ви се съдържа един негласен отговор. Ако съм ви разбрал добре, аз съм съгласен с този негласен отговор, който вие сама си давате по въпроса за финансовото измерение, за цената. Трудно се измерва външното финансово измерение, вътрешното би могло да се примери не кой знае колко скъпо струващо това, което инвестираме в опазването на човешките права. Uh, Господин Крошета зададе въпрос. Важно е да се отбележи, че усилията на страните в развиващия се свят са забележителни, дори и тези, които не са участнички е, в конвенцията от 1951 година. Пакистан е, дава зелени е, карти на бежанци. Имам предвид афгански. От Сирия и другаде бежанци отиват в Ирак. Защото ако се върнеш в Сирия, си свършен и правителството проявява разбиране. Танзания, както казах, даде танзанийско гражданство на 160 хиляди бурундийци, синове, дъщери, внуци на онези, които пострадаха от събитията преди години. Европа трябва да се вгледа по-отблизо в тези примери. Госпожа Пападополо, вие питате за солидарността. Разбира се, има ясно изразен политически аспект, за който аз не мога да говоря, но това, което а, казахте и то е свързано а, с казаното от господин Папа Николао. Страните в Юга поставиха въпроса за презаселването на дневен ред. И ние дадохме положителен съвет. Ако има хармонизация, по-справедливо може да се разпредели тежеста. Въпросът е сложен, няма и ясно решение, но сериозен стремеж към хармонизиране и по-положително отношение към споделянето на тежеста, вероятно е решението. Питахте за Дъблин 2, дали е, да не се прилага към е, Гърция. При сегашните обстоятелства трябва да преценим нещата. Съгласни сме с предложението на комисията в тази връзка. И последният въпрос. Извинявайте, аз вече малко се обърках, опитвайки се да обобщя. Последно. Записал съм нещо и не мога да си го разчита, казва оратор. Имаше и още нещо. През заселването, Дъблин 2 и още нещо съм записал. Последното, което казахте, бихте ли ми напомнили? Много се извинявам не мога да си разчита записките. Да, въпросът ми беше прост. Ще го задам на английски. Е, πώς θα μπορέσουμε να не, ще го задам на гръцки. Как можем да се справим с нелегалната иммиграция, като дадем възможност на евентуалните бежанци посланието, че по законов път биха имали повече врати отворени тук в Европа. Благодаря. Едно нещо, което а, непременно трябва да се отбележи в тази връзка е следното. Много настояваме да да,